Uh, so, good afternoon, uh, everybody. Um, I'd like to... Uh... Добър ден. нека, да, нека да започнем, дами и господа. Радвам се, че толкова много участници са се събрали. Опитахме се да дадем достъп на всички, които проявиха интерес от общественото пространство. Заседателната зала е доста малка, но на третия ред има още малко свободни места. Три места виждам. Заповядайте. Приветствам всички членове на комисията. Надявам се, че и други колеги ще се присъединяват към нас по-нататък днес. Бих искал да приветствам най-вече приятелите, мой приятел и колега, председател на а, Комисията по международна търговия, господин Морейра. Той накрая ще каже няколко думи. А, това е комисията, неговата комисия всъщност, а, а, отговаря като цяло за съгласуването на, на а, участието на Европейския парламент в а, този така важен проект. Искам да му благодаря за това, че ще председателства изслушването с мен. Всъщност за мен това ще е последното изслушване. За мен като председател в рамките на сегашния мандат на парламента смятаме, че трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство е, той е така важен проект за всички граждани, стопански субекти, синдикати, потребители, че бе важно да, да отразим гледната точка на нашата роля на, на, като комисия по вътрешния пазар. Ред от въпросите, които ще засегнем днес, се концентрират върху регулирането на търговията с стоки и услуги, както и обществените поръчки, област в която неодавна извършихме голями, големи реформи. Също така, важно е да, да, да сме сигурни, че в бъдещите ни действия по регулирането на търговските процеси сме отразили и преговорите по тип Последният, последния кръг от преговори в Вашингтон мина особено успешно. Миналата година също се срещахме неколкократно с американската страна и успяхме да, да създадем много добри работни отношения с три от регулаторните агенции, които ще е, участват от американска страна безопасността на потребителските продукти, Комисията по федерална търговия и третата, която също участва в съвместната среща с нас. Председатели на една от комисиите също са говорили и тук от трибуната на парламента. Нека сега да видя малко предистория на въпроса. За целите на... Първо искам да кажа как ще прочете заседанието а, заседанието се излъчва по интернет, а, така че е, тези от вас, които няма да получат е, преговор в момента синхронно на собствения си език, ще могат по-нататък да изгледат заседанието а, в интернет. За съжаление има правостоящи, действително. Нямаше как да предвидим колко хора ще проявят желание да участват. Получили са описание на гостите и днес, няма подробно да ги представям. Ето участниците в първата част. Ето как ще протече заседанието. Първо ще изслушаме гостите ни, след това ще дадем думата на членовете на комисията на депутатите да задават въпроси. Също така и представителите на гражданското общество се надяваме, че и те ще имат възможност да вземат участие. За това беше малко обща информация. Много се радвам, че господин Бачел, който е председател, който е главен преговарящ за Европейския съюз, е с нас днес. Той дойде от Мадрид, както и редица американски представители. Господин Малейни. А, за съжаление обаче той малко закъснява. Трябва, трябва да се разберем с господин Барсеро дали трябва да го изчакаме. Сега ще решим този въпрос. Това са организационните въпроси. Сега превода. А няма да, няма да изчитам на, как, на, на какъв език можете да слушате превод, защото това можете да го видите в документите пред себе си. А и предварително благодаря на преводачите, които ще ни съдействат за провеждането на днешното заседание. А, трябва сега обаче по дневен ред да приемем дневния ред. Първо официално има ли някакви възражения? А, не, няма, така че заседанието ни е легитимно. Също така имаме и кворум. А, мисля, че засегнах всички а, основни встъпителни въпроси. И така, понеже е добре е, господин Барсеро и господин Малейни да, да говорят един след друг, но няма много време. Може би е добре да пристъпим към втората част от е, разискването. Може да се наложи да ви прекъснем в някакъв момент обаче. И ще видим как, как ще променим плана по-нататък. Не виждам някой да влиза нови е, гости в залата, така че нека да направим именно това. И така, две са частите на заседанието. Първо, основните преговарящи ще ни запознаят с е, историята на процеса на преговорите. След това ще, за, за, е, ще разгледаме някои от основните предизвикателства в областта на регулирането е, от европейска и от американска гледна точка и от гледища на индустрията и потребителите. Елена Сантьяго, която е генерален директор на Европейската организация по стандартите. Те не веднъж е, е, посещавала заседание на нашата комисия. Може би знаете, че ние отговаряме също за стандартите. От името на, на парламента също водихме е, преразглеждането на, на регламента за стандартите. Мартин Курс е следващия е, гост, който е, е ръководител на катедрата по економика и климатични изменения в извинете, ръководител на, на отдела по изменения в економиката и климата в Вербанд. Също така е госпожа Гоенс, която е представител на Европейското бюро на потребителите. И така, ще зададем думата първо на Елена. И като дойде господин Молани, ще се върнем към неговото встъпително слово. И така, нека да чуем сега вашата гледна точка от името на Европейския орган по стандартите. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви първо за поканата. Много се радвам, че е, е, имам а, възможност за втори път да, да представя изложението си. Така изглежда. Това е много полезно. Бих искала незабавно да почна с един кратък преглед на СНЛЕК, Европейския комитет по стандартизация и, елек... и стандартизация в електротехниката. Над 30 имаме с нашите членове 28 национални органа по електротехническа стандартизация, също така и страни от страни като Норвегия, Швейцария, а, както и бивша Югославска република Македония и, и Турция. Всички, всичките тези страни са пълноправни членове на СНЛЕК. Наши членове са националните органи по стандартизация в Европа и в страните съседни на, на Европа. Както това е определено в съобщението на Комисията за политиката за добро съседство всичките национални органи. А, а, някои национални органи, които не са а, в, от страните по добросъседските отношения, също са наши членове. Над 100 са а, точките ни за контакт с а, отраслеви организации които а, поддържат връзки с индустрията а, или тези отрасли от нея, които имат значение за стандартите. Опитваме се да разглеждаме в рамките на този диалог европейската система за стандартизация и да я сравним с тази в САЩ. Преговорите дават чудесни нови възможности. Важно е да се почитае, че 70% от стандартите, които ние изготвяме, не са свързани и не са пряко с законодателството. Това са, това са е, стандарти, които са разработени от частния сектор, защото те са били необходими в някакъв момент. Но около 30% е, са е, законодателно уредени в европейското законодателство е, и е много важно да, да, да защитаваме а, а, философията на тези стандарти като, а, като а, стандарти за защита на гражданите. В САЩ има три основни органа, по-различно организирана а, системата. Не е Една от организациите в САЩ е АНСИ, Европейския институт по стандартизация. Там са, над, там са акредитирани над 300 а, организации в а, рамките на тази система за стандартизация. Също така има консорциуми и редица а, неакредитирани органи. Тоест имаме над 600 организации, които работят по разработването на стандарти в САЩ. Това е системата за стандартизация в САЩ. Това означава, че е, докато при нас има около 28 000 стандарта, а в САЩ е, има над 60 000 стандарта. Което, разбира се, ще усложни работата на нашите стопански субекти е, при изключването на споразумението за търговия, за партньорство в търговията. Сега с какви общи документи разполагаме? Имаме кодекс на добрите практики в Сенелек, който е подписан от всички членове. А пък в САЩ АНСИ е подписала, агенцията АНСИ е подписала от името на САЩ и своите членове този кодекс. Над 600 са стандартите, които се разработват, разработват в, в момента в всичките организации членки. Опитваме се да работим в тясно сътрудничество, така щото да се избегнат противоречиви стандарти от двете страни. Така значи, че когато на пазара в Европа излезе нов стандарт, се приема нов стандарт, това, което ние се опитваме да следим, че те не се припокриват или не си противоречат в Европа на европейския пазар. Може да се окаже, че един продукт се нуждае от няколко стандарта, а, е, а пък в САЩ е възможно наистина да съществуват е, е, противоречиви стандарти на пазара. Има, има такива прецеденти. В Европа, според правилата на Сенелек, се казва, че ако има европейски стандарт, 33 члена трябва еднообразно да, да приемат и да изпълняват всичките стандарти и също да отменят всякакви противоречиви национални стандарти. А пък в САЩ няма такова задължение. Нещата се решават от отделния щат, в който, в който се пуска на пазара дадено изделие. И накрая, във връзка с законодателно уредените стандарти, в Европа има една тенденция, която всъщност е, е на лице пожелание на, на стопанските субекти да се, излиза с, да се, да се приема декларация за, е, за съответствие от страна на стопанските субекти, правят се проучвания на пазара, така щото да се гарантира, че продуктите на пазара всъщност отговарят на законодателството. В САЩ пък има тенденции в стандартите да се включват някои разпоредби за съответствие с стандартите и се използва като процедура сертифицирането, преди да се пуска да се приема даден стандарт. Имаме ясни е, е, явни различия и в 30% стандарти, които са уредени законодателно. В Европа е, законодателят призовава заинтересованите страни да вземат участие в разработването на, на стандарти. Така че всички те знаят предварително и всички от тези, които проявяват интерес, могат да дадат своя принос чрез националните органи по стандартизация, дори и чрез някои над, наднационални органи и някои звена на Сенелек. В САЩ, от друга страна, се обнародват стандартите след като те вече са прияти. тогава имат възможност заинтересованите и засегнатите страни да се запознаят с него. Така че те нямат възможност да вземат участие в разработването. В Европа има, има интерес от страна на стопанските субекти за рационализиране на, на процесите. Както казах, при нас органите са три. Ние следваме, следваме насоките на международните, стандар... международните организации по стандартизация и това е отразено в регламент 1025. В, в, в САЩ се приемат международните организации и техните документи за стандартизация СО и, и СЕ именно като такива, като международни стандарти и се прилагат само при международна търговия като ние се опитваме да интегрираме тези стандарти в нашето законодателство. Над 70% от нашите стандарти са идентични с ISO и с ISE съответно. В сектора на машиностроенето там а, нивото на съответствие е над 70%, докато, докато пък в области, където няма технически комитет в рамките на ИСО, там а, нивото на съответствие, с, на, на съответствие с международните стандарти е нула. Това зависи от това доколко има разработени стандарти в ИСО. В САЩ не съществуват статистически данни за това доколко е, са интегрирани международните стандарти в националното законодателство. Доколкото знаем, доста нис е процентът на такава интеграция. Но това са различията, пред които сме изправени и сме готови да работим по тях. Трите организации по стандартизация в Европа смятат, че може да се оптимизира сътрудничеството в стандартизацията, така щото да се подкрепи търговския достъп между двата пазара, този на Европейския съюз и на САЩ. Тъй, че сме описали целите в един проект за, между, за меморандум за разбирателство. Бележим напредък. Бавничко е, трябва да се признае. Трябва, ще ни се да ставаха нещата по-бързо. И именно това е една от целите ни е, смятаме, че чрез, въпреки различията, чрез сътрудничество в областта на стандартизацията, действително ще можем да, да облегчим търговията между САЩ и Европейския съюз. Смятаме, че е много важно да отправяме еднозначни послания. Стандартите трябва да се подчиняват на пазара, трябва да са водени на пазара. Те могат да имат различни предназначения и трябва да се съсредоточаваме именно върху тяхната цел, тяхното предназначение, когато определяме процеса си на стандартизация. Това е нещо, което сме се опитали много прецизно да дефинираме с а, американските си колеги, така, щото да излезем с едно еднозначно послание. И така целта ни е през 2014 година да сключим споразумението си. Така, кои са потенциалните сектори, които да бъдат засегнати от такова сътрудничество? Това е нещо доста интересно, защото някои от секторите, с които най-често си сътрудничим ние, с които сме постигнали споразумение, не на всяка цена а са онези, които се регулират законодателство, така че накратко ще ви запозная с е, секторите, които са определени от цени Сенелек. Е, ще видите, че вече са подети някои инициативи и се изпълняват това, е което виждате на, на екрана. Сега, в момента това, което виждате е какво ни се ще още да стане. Бихме искали да се постигне по-вишена съгласуваност на каталозите на стандарти, повече прозрачност, повече предварителна информация за това какви стандарти се разработват във всеки даден момент. Смятаме, че преди да се е, е, уредят законодателно стандартите, трябва да има разисквания така че да могат стопанските субекти е, да се запознаят с това какво се планира да се приеме от двете страни на океана т.е. да има реципрочност в процесите от двете страни. Трябва да има и съответствие в оценката на стандартите. Именно това ще осигури реален достъп до, до пазара. Благодаря ви, господин председателю. Well, thank you very much indeed um, for a very informative... Благодаря. Много интересна беше презентацията, която чухме. Разполагаме с разпечатки на изложенията. Може да няма сега копия за всички, но после ще можете да си ги свалите от сайта. Сега искам да приветствам, както казах по-рано, Дан Молани, на който тъкмо идва от летището. Сега ще се върнем към първата част от заседанието ни, която има общата цел да ни запознае с това как е, трансатлантическото търговско инвестиционно партньорство се различава от други споразумения в областта на търговията между Европейския съюз и САЩ. Много се радвам, че двамата преговарящи са тук сега сред нас Игнасио Гарсия Берсеро, е много добре известен като главен преговарящ от европейска страна. Той разполага с богат опит в областта на търговията в Европейския съюз. Той е директор на генерална дирекция търговия. Дан Молани работи в представителството на САЩ в Брюксел много години. В момента е търговски представител на САЩ за Европа и Близкия изток. Много се радваме, че и двама ви е, сте сред нашите гости. Сега ще ви дам думата и след това се надявам, че ще имаме е, възможност да дадем думата на депутатите да ви зададат въпроси. Заповядайте, господин Берсеро. Благодаря и е, нека кажа, че за мен е голямо удоволствие, че ми се отдава тази възможност да участвам в вашето изслушване. Мисля, че въпросите, които повдигате, са много интересни. Наистина, търговско-инвестиционното споразумение с САЩ ще е от категорията с погодби за свободна търговия, но според мен е далеч повече от това. Очевидно, както в всички външно-търговски преговори, е, целта е, е да се преодолеят препятствията пред достъп до пазара, е, инвестициите, обществените поръчки, услугите и прочее. Но тук всъщност се цели създаването на една далеч по-солидна основа е, за е, сътрудничество между САЩ и Европейския съюз, от което следва и особената роля на вашата комисия, а и на други в европейските институции, е, които се занимават с регулирането на пазара в интерес на потребителите. И когато казваме, че търговско-инвестиционното споразумение САЩ превишава рамките на традиционната спогодба за външна търговия, е, имаме предвид също така. Впрочем, не подценяваме е, задачата на споразумението да е, преодолее традиционните бариери пред търговията, в това число митата, в областта на капиталовложенията и услугите, обществените поръчки, въпрос по който вашата комисия е особено компетентна. Позволете ми, впрочем, да се спра накратко на въпроса за обществените поръчки. За нас уреждането на тези отношения с САЩ е сред основните цели на преговорите. Надяваме се, че в резултат от тях ще се договорим за реципрочен достъп до националните пазари за обществени поръчки, с оглед, разбира се, спецификата на отделните пазари. До сега с американската страна обсъждаме най-вече от тези ограничения, които се прилагат на централно равнище. И се надяваме да, да постигнем напредък, но не бива да забравяме от друга страна, че действат в Съединените щати поне все още доста ограничения на щатско равнище. Въпросът е сложен от конституционален, от конституционен не само юридически характер, но но аз съм оптимистично настроен, че ще постигнем разрешение. Разбира се, е, цялата дейност в тази област за обществените поръчки следва е, да бъде непротиворечива на законодателството, прието в Европейския съюз, не на последно място, приятата наскоро от Европейския парламент директива за обществените поръчки. И ние с оглед на тази директива направихме своето предложение пред Съединените щати що се отнася до обществените поръчки. В това число въпроса за социално-политическите и екологичните аспекти, е, които вече като ново нещо се включват в оценката е, на предложените оферти. Една специфика на споразумението с Съединените щати е, е това, че е, нормативните въпроси, въпросите за регулирането са в сърцевината – на, на преговорите, като се опитваме да постигнем по-голяма съвместимост между два зрели режима на пазарно регулиране, което разбира се поражда и своите предизвикателства и, и а, много интересни нови творчески подходи към преговорите. Трябва да ви кажа, че динамиката на преговорите е необичайна в отношенията между двете страни в случая. И особено, имайки преди това, че различните регулиращи органи от едната и от другата страна на преговорите играят основна роля. За нас при това е особено ясно, че водещият принцип следва да бъде такъв. Ние няма да пожертваме постигнатата степен на защита на потребителите, на околната среда, в Европейския съюз, а и в Съединените щати, както и всяко друго сериозно постижение на обществения ред в двете страни. Такъв подход споделя и САЩ по търговско-инвестиционните отношения от една страна ще развием хоризонтални така наречени правила, обхващащи всички аспекти. Имаме глава наречена непротиворечивост на регламентацията. Отделно имаме раздел за стандартите, глава за санитарните и фитосанитарните режими и след това ще навлезем вече в спецификата на отделните отрасли на сътрудничеството. И ние сме убедени, че както е, общите, така и отрасловите компоненти са от съществено значение. Без добра обща уредба не бихме могли е, да, да, да постигнем увереност, е, че регулаторите от двете страни на, на океана с течение на времето ще могат да уреждат въпросите си проблемите възникнали е, в хода на работата, а от друга страна, без отраслова уредба на отношенията, е, не бихме постигнали, ако щете, доверието на пазара. Е, та, така че ние работим определено по двете направления. Няма да се впускам в детайлите на, на преговорите по, по различните глави, но по-скоро смятам уместно би било да е, обявя е, пет основни принципа, които ни вдъхновяват е, в работата по общите, общите разпоредби, общата уредба. Първо, повишаване на оперативната съвместимост между регулаторните режими на САЩ и на Европа. И дума не може да става едната страна да иска из основи да промени системата си, разбира се. Между нас има сериозни разлики в практиката и уредбата. Една от областите, в които това особено се проявява, вероятно е стандартизационната област. Разликите ще се запазят – но ние се стараем, независимо от тях, двата режима да е, се стиковат по-добре на практика. И що се отнася до стандартите, например, трябва да видим как да се дадат е, по-добри стимули за сътрудничество между съответните стандартизационни органи. Втори принцип по-висока съвместимост, е, т.е. за постигането на по-висока съвместимост по първия принцип – е, ще трябва да се търси както по-активно сътрудничество между регулиращите органи, така и по-широко допитване във всеки отделен случай до заинтересованите страни и това на най-ранните етапи на процеса на регулиране, понеже колкото по-рано се е, е получи широка информация е, за различните интереси, толкова по-вероятно е намереното в край на краищата разрешение да да се окаже в максимална степен осъществимо. Освен това, на трето място, като принцип, трябва да видим е, как да обръщаме повече и по-систематично внимание на трансатлантическото измерение – на нашето сътрудничество. По всички варианти е, на еквивалентността и, и взаимното признаване, винаги когато това е възможно, тъй като е, край на краищата мерилото е степента на защита, независимо от начина по който е, тя се постига. На четвърто място съвместимостта, непротиворечивостта на регулирането трябва да обхваща всички области, всички, всички отрасли, материи, като започнем от безопасността на хранителните продукти и стигнем до финансовите услуги. С изключение на някои, т.е. изключването на някои области, казва ораторът, е, е, би подронило доверието в цялата уредба. И накрая, е, е, с поглед към новите предизвикателства в областта на регулирането, е, изграждането на нови институционални структури, с участие на, на обектите, на заинтересованите страни, това число деловите среди, потребителите, синдикати и прочее. И, и разбира се, смятаме да подходим творчески в отношенията си с законодателя – Понеже в края на краищата е, е, много от нещата, за които бихме е, се договорили на маста на преговорите с Съединените щати, ще са под условие, че двата законодателни органа, Конгресът и Европейският парламент, ги приемат. И отново се връщам на въпроса за хоризонталните отношения, за хоризонталните договорености. Ние по тях работим в момента. След това ще се спрем на отраслите автомобилостроене, химическа промишленост, фармацевтика, медицински изделия, текстил е, и още някои други. И във всички тези е, области вече е, регулаторите, регулиращите органи от едната и от другата страна анализират възможностите за постигане на конкретен напредък е, в отношенията между двете страни. С оглед и на нормативната економия, и на запазването на постигнатата степен на защита. Това е важна задача, не е проста, много средства ще трябва да се хвърлят и от едната и от другата страна в нейното решаване, но но така ще бъдем максимално уверени в успех. Миналата седмица се проведи четвъртият кръг на преговорите. След две седмици, мисля, президентът Обама ще бъде на посещение в Брюксел, което ще даде повод да се препотвърди високата политическа подкрепа за тези преговори. От своя страна ние определено възнамеряваме да работи много динамично тази година. Такава готовност проявява и американската страна. Не, че тази година могат да приключат преговорите, но всеки ден, ако щете, всеки кръг на преговорите е от значение за максимално бързото и успешно приключване на работата. Благодаря. Благодаря ви много за, за, за ясното, изчерпателно очертаване на, различните предизвикателства към постигането на споразумение наистина за партньорство. И партньорство тук е ключова дума. Е, вие с основание посочихте е, ролята на нашата комисия, наред с е, други органи и институции. Ние фактически по този начин вече задаваме дневния ред на следващата легислатура, на, на следващия Европейски парламент. Сега, е, следващия наш е, оратор е, и след това ще приема изказвания от колегите. Списъкът е отворен за записване, да. Ще се опитам да, да не пропусна никого. Значи след малко ще чуем въпросите на колегите, но нека да дадем възможност на господин Молани първо. Yeah. Благодаря ви, господин председател, за, за поканата, за възможността да поговорим днес за търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. Две са новите неща. Тоест, основанията за, за разликите. Пазарите вече са тясно интегрирани. На, на повече от 3 трилиона е, е стокообмена, към 3 милиарда на ден – 30 милиона работни места са пряко свързани с тези отношения от двете страни на Атлантика. Но още може, наистина казват нашите политически лидери и, и затова трябва да проявим амбициозност, да се стремим да обхванем цялата материя. И другото, като основание за новаторския характер на, на това споразумение е, че определено ние имаме редица противоречия, двустранни от между САЩ и Европейския съюз, но пък е, споделяме едно ядро от, от всеобщи ценности е, в световен мащаб. Е, и, и двете страни са привърженици на свободната търговия, на, на, на, в Световната търговска организация и в рамките на други световни форуми ние сме привърженици на многостранния характер. Така че двустранните отношения, разбира се, са много важни – но ние, определено с Съединените щати, имаме общо и, и по отношение на, на многостранните, на глобалните въпроси. Инак на лице са редица традиционни бариери пред търговията от двустранен характер, това число митнически, след това трябва да се насърчават услугите, да, да се осигурява е, необходимата защита на инвестициите, но както каза колегата Игнасио, е, едно от нещата, които представят най-сериозно предизвикателство и вероятно обещават е, и, най-голяма полза, е регулирането. Наистина, ние се стремим да, да намалим препятствията и разходите, свързани с ненужните неуместните разлики между е, регулаторните режими от двете страни на океана. Тук не става въпрос за дерегулиране. Е, това трябва да стане ясно. А е, за запазване на висока степен на защита за потребителя, за околната среда, каквито гражданите от двете страни на Атлантика очакват с основание, но при това е, да се премахнат ненужните препятствия и разходи. И е, работим по, по няколко направления. Първо, е, техническите бариери, в това число техническите регулации и стандартите. Друго направление е безопасността на хранителните продукти, така наречените санитарни и фитосанитарни режими. И, и, и вече от по-хоризонтален характер е въпроса за е, съвместимостта или непротиворечивостта на регулирането от едната и от другата страна. Но в рамките на, на, на този процес е, е, възниква въпросът и за новите стандарти. И както Игнасио, колегата, посочи, много може да се е, постигне за постигането на хоризонтална, така наречена съвместимост между е, режимите на регулиране. Но от друга страна, в двустранните, така да ги речем, отношения, е, отделни отрасли могат да си подадат ръка, като преодоляват несъвместимостта, противоречията, които все още е, са факт. И, и нашият инструментариум е, е богат. Е, ние, ние имаме опит. Е, някои от нещата далеч не са нови, в това число имаме споразумение за е, природосъобразните хранителни продукти, оперативна съвместимост на разумните мрежи, взаимно признаване на сертификацията, одобряването на далекосъобщителната техника, в областта на винопроизводството. Любопитно е, че, че имаме също договорености за взаимно признаване. И, и пак се връщам на това, че, че инструментариумът е богат, като започнем от обмен на информация, през премахването на множеството дублиращи тестове е, и изпитвания по стандартите и така нататък. както общо, така и по отрасли, за да намалим издръжката на, на несъвместимостта. И, и нашите екипи от, от, от двете страни работят активно в тази насока. Да ви дам един пример. Е, един от основните инструменти от хоризонтален характер е идеята за прозрачност, за на стандартизационния процес, е, който да привлича заинтересованите страни от рано Та, и отново, а, а, това, прочим, а, а, равното участие на всички заинтересовани страни а, е от интерес и за съответна степен на защита, не само за удовлетворяване на техните интереси. И така, работят двата екипа. Що се отнася до отношенията с останалата част от света, е, е, е, ние споделяме позиции по, по отношение на държавните предприятия и тяхното участие на световните пазари. В разни части на света се наблюдава такава една тенденция за протекционизъм на, на пазара на обществени поръчки – от някои от нашите производители на такива трети пазари е, се иска да оферират по-висока степен на местно участие, е, изграждане на, на постоянна материална база и така нататък. И други подобни е, въпроси има, в това число утвърждаването на високи стандарти на опазване на околната среда, за защита на дивата флора и фауна и разбира се по отношение на условията на труд. Е, ние в и американската и европейската страна в своите двустранни спогодби е, за свободна търговия с трети страни е, включват такива клаузи и за условията на труд, и за опазването на околната среда, което далеч не е всеобща практика. и още нещо. Това вече се каза неведнъж, но, но си заслужава да се подчертае. Ние отваряме широко вратите за мнения, за, за препоръки, идеи от, от различни заинтересовани страни, обхващайки целия обществен спектър, от индустриалците и, и финансистите през еколози, неправителствени организации, потребителски и прочие. И на всеки от кръговете на, на преговорите ние сме давали възможност на, на експертите да напуснат, макар и за малко, масата на преговорите и, и да общуват с, с заинтересованите страни. Е, в Съединените щати е, представителят на, на, на Федералната администрация за външна търговия миналата седмица е, представи подробен доклад е, за преговорите, е, тема по тема. Тоест, той е публично достояние. И в доклада специално е посочен адрес за изпращане на коментари и препоръки на последния кръг от а, преговорите се състоя по-активен, отколкото до тогава диалог между регулаторите и заинтересованите страни. И това бе посрещнато много, много радушно от, от страна на, на последните. Ние от, от американска страна непрекъснато е, развиваме връзките с заинтересованите страни и, и сме, сме готови да, да е, разглеждаме всякакви такива положителни идеи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Е, вие нахвърлихте наистина една богата палитра от интересни предизвикателства. Сега, списъкът на, на се за изказване вече е доста дълъг, малко поизоставаме с времето. Моля колегите, както е обичайно, да бъдат кратки, избити, конкретни. По минута ще дам на всеки, изказващ се, ето кои са се записали. Mrs. Ruler, Mrs. McClarkin, Mr. Engstrom, Mrs. Weiler, Mrs. Benarab Atu, who I welcome uh, to join us, and Mr. Arias. Anybody else? Има ли други? Последна възможност. господин Кройцман. И така, да започваме с госпожа Стайлер. Задавайте кратки въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на преговарящите. Много се радвам, че сте тук. И разбира се, не искаме е, в, 1207, в 2017 година да загубим нещо, което е много важно за нас. Е, става дума за развитие на вътрешния пазар, на пазара между нас и Съединените щати. Е, нещо, което е много повече от споразумение за свободна търговия. Бихме искали да има достатъчна прозрачност, нещо, което вие подчертахте, и да, бъдат, да участват всички заинтересовани страни. Искам да попитам следното. Днес имаме едно изслушване, обсъдили сме въпросите, въпросите за изключенията. И разбира се, не трябва да се дублират проблемите. Значи много важно е да можем да предоставяме информация на всички заинтересовани страни. Как ще стане това? Това е въпросът ми. Благодаря. А, господин Мореро ще трябва да отговори на този въпрос. Ще видим какво ще кажат колегите. Господин Дион, благодаря, господин председател, и също така от сърце благодаря на преговарящите, които са тук. Имам два въпроса, главно към господин Малони са насочените. Споразумението на нафта, което има 20 годишен опит вече, Разбирам, че само 15% от американците са в полза на нафта, а, останалите искат да се отърват от него, тъй като а, той има много отрицателни страни. Какво ще кажете по този въпрос? Второ, като говорим за търговското инвестиционно споразумение, а, мисля, трябва да вземем и а, така нареченото транс тихоокеанско споразумение, както и нафта. А, сигурно ще се споразумете, ще се съгласите, че споразумението за обозначаването между нас и Съединените щати има връзка с това. Как ще се справим с различията, които съществуват? Благодаря. А, господа Руле. А, благодаря. Благодаря, господин председател. А, много внимателно чух това, което предлага госпожа Стайлер, но е, един специален, една специална комисия е, едва ли ще може да навлезе в е, детайлите, за които става дума. Споменахте прозрачността и мисля, че когато става дума за процеса на поръчките, обществените поръчки, там липсва яснота. Това е много важно, когато се обявяват е, търговете и когато започва е, състезание за концесии. Хората трябва да знаят какво е включено и какво не в тези списъци. Съществува и въпроса за водата. Ще бъдат ли изключени, е, изключено водоснабдяването или ще влезе в директивата за услугите или пък ще влезе по някакъв начин през задната врата? Наред с това споменава се е, сътрудничество във връзка с обществените поръчки, но това, което четем във вестниците, е, ни кара да мислим, че е, ние в Европа отделяме голямо внимание на е, сътрудничеството между частният е, и публичния сектор. Това е нещо, което трябва да се изясни в отношенията ни с нашите партньори. Госпожа Макларкен, благодаря, господин. Е, председател. Радвам се за това съвместно заседание. И бих искала да попитам и представителят, преговарящи от наша страна, както и колегата от САЩ. Как виждат, как смятате, че ще работи съвета по въпросите на регулирането? А също така, как ще се уредят отношенията между частния и обществения сектор и как ще стане това в процеса на преговорите. Това е въпрос ми е към господин Молайни. Очевидно, тук става дума за междудържавни въпроси. Такова ще бъде и търговското инвестиционно споразумение. Какъв ще е графикът? какво е най-доброто темпо от страна на почите на американската страна и как ще продължим от тук нататък. Благодаря. Госпожа Вайна. Имам два въпроса. Първо, ми иска да попитам господин Берсеро от Европейската комисия. Е, следващата седмица в пленарна зала ще гласуваме директива. Директива за закона за търговете, когато става дума за трети страни, където ОИСР е, е, играе значителна роля. Това се отнася и до държави на американския континент и други промишлено развити страни дали търговско-економическото споразумение, за което става дума, няма да бъде излишно, след като вече имаме критерии за поръчките. Второ, втория ми въпрос е към господин Малейни. Вие ясно заявихте, че няма да стандартите няма да бъдат, няма да бъдем снисходителни към стандартите, нито към самите стандарти, нито към е, светлината на потреб... закона, който урежда отношенията с потребителите. Ние, комисията ИМКО, е, сме живо заинтересувани от този въпрос, но Чува се, че стандартите в, в производството на селско-стоманска продукция не могат да бъдат същите, както в Европа. Очевидно, американските стандарти в тази област са много различни от европейците. Какво ще кажете по този въпрос, господин Ангстром? Благодаря. Въпросът ми е към двамата преговарящи. Може би си спомняте много добре как се провали споразумението АКТА. Господин Бесеро. Да, микрофонът ми работи. И така. Сигурен съм, че си спомняте, че не бе прието споразумението акта. А, има много причини. Опитаха се, беше направен опит за прокарване на законодателство зад гърба на избраните законодатели, но повече от всичко друго най-важното беше, че преговорите бяха водени тайно, участваха законно избраните депутати и гражданите също така нямаха възможност да се запознаят с документите, по които се преговаряше. сега преговорите по Тетиш не се ли водят по с, точно същият начин? и именно за това те не се радват на широка публична подкрепа. Въпросът ми е, защо действате по този начин? умишлено ли а, искате а, да провалите преговорите или вярвате, че този път ще успеете да прокарате на сила това споразумение, въпреки демократичната съпротива срещу него? Мисля, че господин Ангстром е, повдигна важен въпрос. А, госпожа Банева. А, благодаря. За да се върнем към е, глобалният поглед въпросът, беше подчертано значението на многостранните отношения, а не само двустранните да бъдат. А тук става дума очевидно за двустранни а, е, преговори. А, е, и това ме безпокои. Имаме източна Европа, Средиземноморието, Русия, все важни а, зони. И въпросът за общността на нормите е, е, на международно равнище ме тревожи много силно. И госпожа Сего е, спомена, че годината 2014. Но може би вие трябваше да очаквате реакцията на гражданското общество. Много граждани казват, не искаме това търговско и инвестиционно споразумение. Защо не го искаме? Защото там липсва прозрачност. Как ще може да се твърди днес, че Съединените щати ще имат едно честно споразумение спрямо нас при този начин на водене на преговорите. И накрая, европейският преговарящ вече каза, че преговаряте по отделни отрасли, по-специално за химическите продукти. Искам да попитам какво ще бъде мястото тук на директивата ЛИЧ, която урежда въпроса с химическото производство и химическите продукти. Благодаря, господин председател. Аз съм от тези, които са убедени, че тези преговори са много важни, както за ЕСЕ, така и за Америка. Но искам да спомена нещо по-конкретно. А това е областта на а, цифровите отношения и цифровата търговия. В Европейския съюз хората много често а, гледа с подозрение на споразуменията с Америка поради трудностите при защитата на личните данни. Мисля, че е важно да се разглежда въпросът за личните данни. Не става дума само за промишлеността, става дума примерно за роминга и за други подобни дейности, които ежедневно е, имат отношение към живота на е, европейските граждани. Примерно в Америка е, роминга е направо невъзможен. Хората не могат да използват е, GSM-ите си и таблетите си поради много високите цена, които трябва да плащат. Мисля, че това е много важен въпрос от гледна точка на потребителите и гражданите и трябва да бъде обхванат при тези преговори. И, и накрая господин Кройцман. Имам само един въпрос. Знаете, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Сигурни ли се, че техните интереси ще бъдат взети предвид при тези преговори? Защото ние имаме 21 милиона малки и средни предприятия в Европа. И тяхното значение за БВП на Европа е много голямо. Благодаря, колеги. Благодаря за кратките а, въпроси. И сега ще дам думата. Първо ще дам думата на господин Игнасио Гарсия Берсеро, след това на останалите лектори. А, нека а, в самото начало а, кажа няколко думи за прозрачността. Този въпрос се споменава от неколцина изказващи се от критическо, ключово значение за преговорите е да предоставяме достатъчно информация на европейските граждани за това как върват преговорите. И затова на практика всяка стъпка от преговорите се отразяваше в документи, в които се описваше какво сме направили, докъде сме стигнали. Тези, тези документи са публично достъпни за всички, които се интересуват. Именно за това, преди да направим нашите предложения пред САЩ, преди всичко ги обсъждаме с страните членки и също с комите, комисията Инте на Европейския парламент и групата за мониторинг. Това правим преди и след всеки кръг от преговорите. Значи това е въпрос на вътрешна организация на Европейския парламент – но нашата комисия също така е представена в Инта. Така че в никакъв случай не смятам, че водим тези преговори по непрозрачен начин. Аз ще оповеста нашите преговорни позиции всеки път преди тяхното обсъждане. Естествено, Пълна информация за тях не може да бъде дадена преди те да бъдат представени на нашите партньори, но ще гледам да предоставя максимално възможната информация на обществеността. И винаги сме били готови да обсъждаме тези въпроси с гражданското общество. Сега да се спра на няколко конкретни въпроси, повдигнати от някои от вас. Първо по отношение на водните услуги, водоснабдяването и други подобни. Нямаме никакъв ангажимент в момента към тях. Те няма да бъдат включени, не са включени в директивата и няма в никакъв случай да бъдат третирани в споразуменията за обществените и частни поръчки. Това беше много ясно посочено не отдавна при моето посещение в Германия, защото знам, че въпросът е особено деликатен и казах много ясно, че водоснабдяването няма в никакъв случай да бъде третирано в търговското инвестиционно споразумение. Знам, че се прави изключение на публичните услуги, когато обсъждаме сектора на услугите и това продължавам. Затова продължаваме да преговаряме с Съединените Американски щати колкото до съвета по сътрудничество в областта на регулирането. Това беше обект на разговори, беше споменат в публично изявление на Европейската комисия и възнамеряваме да продължим подробните консултации по този въпрос. Но въпросът е така много ясен. Ако искаме да имаме търговско-економическо споразумение и да имаме орган, който редовно да наблюдава как върват преговорите по регулирането, това трябва да бъде част от, неразделна част от процеса. И затова е необходимо да имаме орган, в който да, има, да имат да бъдат представени всички заинтересовани страни. това именно е съветът за сътрудничество в областта на регулирането. Е, е, разбира се, той ще действа съобразно нашите процедури, както и процедурите на Съединените щати. Е, това ще бъде един непрекъснат процес на диалог. И този орган е един от ключовите институционни елементи на тези преговори. Както вече посочих, възнамеряваме да публикуваме документи, които ще изяснат по-нататък как ще работи този съвет. Сега въпросът за държавните поръчки, това е ключов въпрос. Знаем, че той ще е труден. Знаем, че различните държави имат различен подход, че ангажиментите са поети на доброволна основа. Но не можем да приключим преговорите без да сме поели ангажименти по същество на държавно равнище по него. Е, това не значи, че е, това, че не е до сега третиран цялото този въпрос, не значи, че той ще бъде оставен за накрая. Ще видим какви са приоритетите на двете страни по е, този въпрос за държавните поръчки. Госпожа искам да кажа, че в никакъв случай а, не а, преговаряме по а, въпроса за а, правата върху интелектуалната собственост. Тази глава а, за интелектуалната собственост а, беше, въпросът беше повдигнат на няколко пъти и а, а, въпросите, които влезаха в споразумението акта, което беше отхвърлено от Европейския парламент, не е част от преговорите ни. Нито от нас страна, нито от САЩ се очаква подобно включване. И обсъждаме един, но само ограничен кръг от въпроси, които имат отношение към интелектуалната собственост и нейната защита. И, е, няма да обсъждаме с Съединените щати неща, които бяха включени в отхвърлената е, директива АКТА. Въпросът за химическите продукти. Трябва да бъда съвсем ясен тук. На няколко пъти това беше споменавано. Нищо от това, по което преговаряме с Съединените щати в тази област, не предполага какъвто и да е компромис с, с нивото на защита, което е осигурено от европейското законодателство и директивата ЛИЧ. А, така че разликата в нивата на защита между Европейския съюз и САЩ трябва да бъде при, призната и да се види как ще се подходи към нея. Това в никакъв случай не е нещо, което искаме да, чрез което искаме да надредим на химическата промишленост. Просто ще приемем конкретни връзки, примерно как да сътрудничим по-близко между химическите органи, които отговарят за регулирането на отрасъла в САЩ и в Европа, да могат те да обменят данни и по този начин да се да реализират економии на ресурси, както за производителите, така и за онези, които над, над, упражняват надзор на пазара. В никакъв случай не замеряваме да правим компромиса с нивото на защита, което осигурява нашето законодателство в областта на, на производството на химически продукти, на химикали. Просто опитваме се да видим какво можем да направим, за да сближим регулаторните рамки, без да намаляваме протекцията, да намаляваме защитата. Колкото до малките и средни предприятия, на последният кръг от преговорите, решихме, че ще посветим специална глава от търговско и инвестиционното споразумение, в което ще видим какво може да се направи, за да се улесни дейността на малките и средни предприятия много въпроси има, които предстои да бъдат разгледани. Например, митническите процедури, които имат голямо значение за малките и средни предприятия. А, наред за това и други въпроси, като, а, например, в областта на фармацевтичните продукти, една голяма фармацевтична а, фирма или фирма, която произвежда медицинско оборудване, а, където е, се налагат инспекции е, от страна било на Европейския съюз, било на е, от американска страна. Инспекциите не са приятни за никога, но това не е кой знае каква работа. Обаче, когато става дума за малко предприятие, нещата съвсем не седат така. Така че, когато регулираме този въпрос, ще имаме специално предвид нуждите на малки и средни, малките и средни предприятия. И още един въпрос, какво може да се направи, за да се увеличи прозрачността на режимите, регулаторните режими, както на Европейския съюз, така и на САЩ. Нашият режим е сложен, американският е дори още по-осложнен. и ако искаме малките и средни предприятия да имат достатъчно информация за тези режими, тя трябва да им се предостави, защото това те ще имат само полза. Трябва да помислим как да улесним достъпът на малки и средни предприятия до тази информация. И затова работим да видим какво търговско и инвестиционното споразумение може да направи в тази област и да, какво може да добави към съществуващите възможности. Регулирането на, на, на сектора далекосъобщения е съвсем различен въпрос, почива на различни принципи но отбелязах си вашият въпрос и ще го имам предвид. Благодаря. Благодаря за изчерпателните отговори. Сега ще дам думата на господин Малейни да каже няколко заключителни думи в рамките на тази част от заседанието. Благодаря, господин председателю. Мисля, че по въпроса за другите споразумения е, и по какъв начин те тип се различава от него. Сега, в едни напреднали економики с сложни регулаторни режими се предвижда много високо ниво на защита на потребителите и на заетите в отделните сектори. А, така че, каква е гледната ни точка? Откъде подхождаме към а, настоящото партньорство? как да създадем повече работни места? Какво да, как да укрепим допълнително износа в двупосочен план? Защото си даваме сметка, че а, износителите създават по-бързо работни места, по-рентабилни работни места. И това е нещо, от което ще спечелят и двете страни на, на океана ползата основно, основно ще е за, за хората. Така че основният въпрос, който трябва да ни движи е каква ще е ползата за средностатистическия потребител. Това са работни места, възможности, по-низки цени, дори, дори а, и а, в областта на услугите, по-голямо разнообразие. Всичко това са новости, които ще проистекат от е, настоящото партньорство. Има много възможности в двете економики, е, които са е, различни от възможностите, които се разкриват при сътрудничеството с други търговски партньори. Сега, по въпросите за, за услугите, обществените поръчки, изключването на водния сектор и така нататък, както знаете, това са много сложни въпроси. Връзките ни с заинтересованите страни показват, че това са въпроси от голям интерес. Преговарящите често трябва да отговарят на, на, именно на тези въпроси, а те са трудни. Често пъти, когато се изразява тревога от страна на а, някой, а, за, някоя заинтересована страна, а, обикновено преговарящите отразяват това. Сега не мога да навлизам в подробности в момента, но мога да кажа от а, опита си а, в разговори с заинтересовани страни и а, заради това, че съм прегледал стотици е, такива изказани тревоги, е, мога да ви кажа, че е, преговарящите е, отразяват е, всички такива въпроси. Един такъв пример е, е, е въпроса за прозрачността. Той бе повдигнат от някого днес. Е, през февруари излязохме с един доклад по преговорите и отбелязахме няколко приоритети в областта на, на регулирането. А, отчетохме, че има нужда от някаква рамка, която да ни движи в движението ни напред, в напредъка. В напредъка. Ние естествено, че не можем да засегнем всеки въпрос, който е свързан а, с, преговори, а, е, с а, регулирането в рамките на един кръг от преговори. Така както каза а, Игнасио, още сме на ранен етап, разглеждаме какво ще се прави. А, А, но за да, за да отбелязваме допълнителен напредък, трябва да, знае, да знаем какви области ще покриваме а, в областта на сътрудничеството а, по регулирането. Тогава вече ще, ще можем да дадем отговори а, на въпросите за институционната рамка, която ще е необходима за изпълняване на тази работа. Сега по обществените поръчки. Комисията ясно посочи, че има определени амбиции в областта на обществените поръчки, най-вече по отношение на, на федералното и местните правителства и щатските правителства в САЩ. Това, което аз мога да ви кажа от наша страна е, че имаме пълното намерение да отчетем приоритетите на комисията в тази област защото си даваме сметка, че и комисията ще постъпи по сходен начин по отношение на, на, на нашите приоритети. Продължаваме да водим консултации с отделните щати и по отношение на щатското ниво, естествено, че трябва да се, да се съгласуват нещата с отделните щати, за да стане ясно какви ще са техните задължения в бъдеще. Сега по въпроса за химически отрасъл Смятам, че това, което може да се свърши, за да се намалят разходите, е, е, които проистичат от е, разлики в регулаторния режим в областта на фармацевтиката, в автомобилостроенето също така. А, а, именно върху това се съсредоточават нашите преговарящи в момента, за това да се види каква информация може да се сподели, за да се а, а, намалят различията. Определено регулаторните ни режими са различни, не мога да кажа доколко нивото ни на защита е различно но, но трябва много внимателно да подходим към намаляването на разходите, които проистичат от разликите в режимите. Що се отнася до въздействието върху, трет, върху други страни, т.е. многостранното измерение? САЩ и Европейския съюз са най-големите участници, членове на на Световната търговска организация, ние, сме, ние водим прогреса, процеса на напредък, който бе засвидетелстван в Женева сега. Това, което правим при сегашните е, е, преговори е, е да създадем един още по-голям пазар в размер на 800 милиарда. Това естествено, че ще бъде полезно и за други страни. Така ще осигурим един съвместен подход към околната среда, към, към а, труда и ще дадем общ принос за прозрачността на регулаторните процеси. И смятам, че всичко това а, ще е от полза за други страни. Както казах, при настоящите преговори. Естествено, че се съсредоточаваме върху двустранното измерение на нещата, но понеже си даваме сметка за глобалното въздействие, не изпускаме от поглед и от това измерение. Що се отнася до личните данни, данните за гражданите, електронните данни, Естествено, че се създават някои задължения, които ще насърчават конкуренцията. Това от своя страна има значение за потребителите като конкуренция, като разнообразие, като избор. Разполагаме с пространни мрежи данни, които, които да подкрепят стокообмена, потенциалния стокообмен между двете страни. Това обаче, това, това предполага увеличаване и на потока данни, които се обменят. Естествено, че ще направим всичко възможно да продължаваме да защитаваме личните данни. По въпроса за малките и средните предприятия трябва да проверя, но мисля, че е, дори и сега мога да кажа, че е, когато, когато писахме доклада на групата на високо равнище, посочихме, че, че е, е, можем да подходим заедно в дух на сътрудничеството към малките и средните предприятия, защото и двете страни си дават сметка, че е, малките и средни предприятия са двигателя на растежа и в двете економики. В САЩ малките и средните предприятия са източник на около половината от всичката заетост в страната и около 40% в областта на високотехнологичната конкурентните сектори извън земеделието. тези малки и средни предприятия имат огромен потенциал за растеж, за създаване е, на работни места и не са достатъчно добре представени в международен план, в международната търговия. Така че да, трябва да укрепим участието на малките и средните предприятия. Тяхната роля в стокообмена. Даваме си смит, сметка обаче, че много от инициативите, които подаваме в рамките на сегашното партньорство, ще са от полза за малките и средните предприятелства. Игнасио вече подчерта този въпрос. Каквото и да правим, а трябва ползата за малките и средните предприятия да бъде пропорционална. Ако ще рационализираме стокообмена, митническите процеси. Е, всичко това е, е нещо, от което малките и средни предприятия ще спечелят. Както и електронната търговия. Нейното облегчаване също ще е от полза за малките и средни предприятия. преговарящите е, си дават сметка, че различни аспекти, различни моменти от отделните глави могат е, да имат специална полза за малките и средните предприятия и е, по такива аспекти сме се, сме се опитали да се допитаме до представители на малките и средни предприятия. Миналата седмица разработихме един съвместен доклад, където се дават примери е, на малки и средни предприятия, които активно участват в международната търговия и, и начини за допълнителното укрепване на това участие. Благодаря. Председателя. Благодаря и на двамата оратори Чудесна възможност бе това да ви изслушаме. Знаете, че този въпрос се радва на много сериозен интерес от наша страна. Давате си сметка, че факторите, пред които сме изправени, са много и са сложни Виждам, че много от колегите следят въпросите внимателно. На вътрешния пазар сме се опитвали да има опит с разрешаването на немитническите бариери. въпроси като хармонизация между отделни държави членки и между държави членки и Европейския съюз са възниквали многократно. Смятам, че увеличаването на прозрачността и приобщаването на заинтересованите страни са много ключови елементи в процеса и много се радвам, че вие отдадохте голямо значение именно на тези въпроси. Желая ви от името на всички колеги успех в по-нататъчната работа. Сигурен съм, че ще се радвате и на подкрепата на, на, на следващия състав на тази парламентарна комисия. Сигурен съм, че и колегата Морейра, който ще се изкаже накрая, също ще, също ще каже някои думи по този въпрос. Нека сега да ви благодарим още веднъж. Uh, good. Okay. Well, I'm, we still have um, we still have some great presentations. Още няколко гости трябва да изслушаме поредица въпроси. Тъй, че ако сте готови, нека да, да продължим. Някои от колегите излязоха, може би ще се върнат, но така или иначе работата е много, така че нека да продължим. Моля ви за тишина. И така, продължаваме нататък. Благодаря на Мартин Курс за търпението. Автомобилостроение. Автомобилостроенето е един от основните отрасли в областта на осигуряването, на, на, в областта на уеднаквяването, на регулирането, така че много се радвам, че сте сред нас. Заповядайте 10 минути. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност да ви запозная с мнението на, автом... на автомобилния отрасъл. Говоря от името на европейските автомобилостроители, не само немските и не само големите производители, а и под изпълнителите им. Тоест, това са както големи, така и по-малки предприятия. Сред техните редици са не малко и малки и средни предприятия. Няма нужда аз да ви казвам колко важно е трансатлантическото е, споразумение за отрасала. Такъв един процес на либерализиране е много важен, защото става въпрос за 32% от всичкото производство на автомобили в световен мащаб. 35% от продажбите също така, също така и за е, споразумение за свободна търговия, което ще осигури равнопоставеност между двете страни. С автомобилопроизводителите, както и техните подиспълнители, проблемите не се свеждат единствено до митата. Германия би спестила 1 милиард евро, действително, само от, от премахването на митата. Но има и много немитнически бариери. Има много инструменти, които са равностойни на, на митата. Ако се премахнат и е, не а, митническите бари, а, е, е, бариери, размерът на економиите ще бъде равностоен на, на а, митническа ставка от 26%. Сега, а, по въпроса за стандартизацията, а, знаем, че а, има стандарти а, за производството на мигачи, например. А защо един автомобил, което е, който е получил типово одобрение по стандарт в Европа, не може да получи същото в САЩ? хората, самите хора, които живеят в Европа и САЩ, те различни ли са по отношение на безопасността, която, от която се нуждаят? И по отношение на екологичните си изисквания? Смятаме, че трябва да има възможност за, за, за уеднаквяване на стандартите. Естествено, че стандартите почиват на някаква логика, на някаква здрава логика, но, но това е логиката на миналото. В един глобализиран а, а, свят трябва да си дадем сметка доколко е уместно да има такива различия в правилата. И като става въпрос за сътрудничеството в областта на регулирането, трябва много внимателно да се разгледа сегашното състояние на нещата, за да се види как да се пишат правила в бъдеще. И, при, и това е от огромно значение при включването на търговски споразумения. А, премахването на някои изисквания ще доведе до намаляване на, на а, разходите и до хармонизиране. Това е много важно за малките и средните предприятия, защото високите разходи и, и, и, и различните технологични изисквания за адаптиране на изделията към отделни пазари всъщност са една от основните пречки, пред които са изправени. Основните пречки за това малките и средни предприятия да излизат на пазара. Когато аз работех в Форд, преди да започна работа в Асоциацията на автомобилостроителите, тогава беше възможно да се продават някои автомобили, проведени в САЩ, да се продават в Европа, но някои не можеше, защото трябваше да се направят изменения в тях. Така че беше напълно нерентабилно дадени модели да се продават в Европа, поради измененията, които трябваше да се въведат в тях. Тоест това е пречка за достъпа до пазара разликата в изискванията по стандартите. Това от своя страна води и до по-малко избор на пазара. Смятаме, че трябва от друга страна пък да се, да, да, трябва да се стимулира именно обратното иновациите, което ще стане с инвестиции, разбира се. Сега на единния пазар а, има най-малко преки чужестранни инвестиции. И, и ние, автомобилостроителите, да, е, сме казвали постоянно, че ние не искаме да се, да се смъкват, да се снижават е, стандартите, тяхното ниво. Не искаме да се, да се е, променят стандартите, така че да, да се е, стига до риск за безопасността или околната среда. Просто искаме те да се уедно, уеднаквят. Не бива производителите и техните подизпълнители да трябва да изпълняват различни изисквания. И това би било от интерес както за производителите в САЩ, така и за тези тук. Така ще могат по-тясно да си сътрудничат. Американската организация на производителите, както и Европейската асоциация, многократно са изтъквали, че специалистите и от двете страни смятат, че много от работата се дублира, което би е, се избегнало, ако хармонизираме стандартите. Какво имаме предвид, че се е, дублира работата? Има едно изследване на комисията, което показва, че редица области е, може да се осигури по-висока хармонизация на стандартите. На миналата среща с заинтересованите страни през миналата седмица, която проведохме, запознахме колегите с е, това изследване което в момента се провежда всъщност и до края на годината трябва да излязат резултатите. Сега ще ви дам малко примери. Спирачните системи, например, и, и а, въздушните възглавници, те са от огромно значение. Трябва да са много тясно координирани двете механизми, за да а, работят безупречно. Това е от огромно значение за безопасността на пътници, пътниците отрасъла постоянно се стреми да усъвършенства безопасността. Това включва ръчни спирачки, спирачки и, и изпитвания на спирачните системи. Сега, за да се изпитат спирачките, трябва, са необходими стандартизирани условия по отношение на, на температура, на, на стилка, дали е хлъзгава и така нататък. Сега, ако разгледате пътищата в Европа, от Гърция до, до, до Германия, Естествено, че има много разлики, но има много разлики и в пътищата в САЩ. Няма как да излезем с някакви рамкови условия. Няма как да се споразумеем по рамкови условия, защото дори в Европа изпитателните условия са различни, защото и тук условията са различни, не са винаги еднакви. И смятаме, че е, трансатлантическото партньорство ни дава възможност да се справим с проблема за различията в стандартите. Изследването, за което, го, което, което споменах, е по инициатива на Мичиган, Мичиганския университет с партньори университет в Швеция. Надяваме се тази година да излязат резултатите от него, което да ни даде възможност да предложим някои начини за хармонизация на стандартите за безопасност. Трябва, това, което трябва да ни води е как да достигнем до същото ниво на безопасност, както в САЩ. И е, специалистите ни уверяват, че реално нивото на безопасност вече е еднакво, така или иначе. Друго важно измерение е какво ще се прави по тези е, е, стандарти, които предстои да се приемат. Кой ще ги разработва? Автомобилният отрасъл е все още в период на растеж. Въпреки, че сме е, една стара економика, е, отрасъла расте. През 2020 година 20, се предвижда да се продадат 22 милиона автомобила, докато 2012 година бяха 65. Трябва обаче да следим този растеж. Той е най-висок в Китай. Това виждате сега на екрана. През 2011 година, преди 3 години, В Европа повече модели автомобили получиха типово одобрение, отколкото в Китай. Прогнозите с 2014 година обаче са 11,7 милиона, които се предвижда да излязат по пътищата в Китай. Цифрата е 7,4 милиона. Въпросът е кой ще разработва бъдещите стандарти за автомобилите ако сега се възползвате от тази възможност да, да подходите по един по еднаквен начин с САЩ, другите страни ще трябва да, да ни последват в бъдеще. В противен случай, те е, просто ще се. Това ще, ако, ако ние не осигурим стандартизация, те ще се ще имат е, желание да, да е, разработват собствени стандарти. Смятаме, че споразумението за партньорство наистина дава една голяма възможност е, за, за съвместни действия и за осигуряване на последователност на международния пазар. В заключение, регулаторното сътрудничество може да даде много, много плодове за развитието на, на економиката. Опитваме се да определим кои са областите, в които е възможно сътрудничеството в, в регулацията, чрез изследвания. Но е много важно да не изпускаме тази възможност. Трябва да продължим да сме движеща сила в автомобилостроенето. За тая цел трябва Европейския съюз и САЩ да са страните, които определят стандартите, но това от своя страна изисква много воля. Председателя, благодаря. И накрая в тази част от заседанието за мен е голямо удоволствие да дам думата на Моник Гоянс. Благодаря, трябва да има диапозитиви, не знам, техническата служба. Може ли да започна преди да са качили изложението ми на екрана? А, да, ето всъщност. Да, благодаря ви. Благодаря, че ни поканихте да сподели мнението си за търговско-инвестиционното партньорство с Съединените щати. Аз представям една общоевропейска организация на потребителските сдружения. Освен това съм съпредседател на Трансатлантическия потребителски диалог. Това е една мрежа на потребителски организации от двете страни на океан. Не за пръв път говоря по тази тема за търговско-инвестиционното партньорство. А, трябва да ви кажа, че малко в... повече почва да ми идва тази тема в, в личните ми е, делови контакти – но разбира се, темата е изключително важна. И, и ние не се държим дефанзивно. Ако е така, то е защото прилагаме принципа на предпазливост. Човек трябва да очаква най-лошото, понеже няма достъп, от наша страна поне, няма достъп до текста. Не е ясно за какво са се договорили. Така че не искаме повече, за да получим онова, което е достатъчно. Uh, по сътрудничеството между регулиращите органи. Сега, аз съм юрист по, по образование, но това е но изключително общо понятие. Понякога се говори за конвергенция, за кохерентност, за обикновено сътрудничество от обмен на опит до максимална хармонизация. Значи понятието е много широко и трябва да се разясни на заинтересованите страни. Нали? За да знаете какво би било потенциалното въздействие на това регулаторно сътрудничество върху обществото и пазара. И това, <laughs> разбира се, може да стане само възоснова на документ, черно на бяло. И на лице е риск, както за ЕС, но така и за САЩ, за е, посегателство срещу суверенитета на регулиращия орган. И говорим за оценка на въздействието. Но оценката на въздействието би трябвало да засяга и двете страни. Какво ще стане не само в ЕС, а и в САЩ. И какво ще стане с търговските отношения между двете страни. Та това, това трябва да се има предвид. И разбира се, съвет за сътрудничество между регулиращите органи. Приветстваме това, че скоро ще бъде публикуван текст, но ние трябва да знаем какъв ще бъде съставът на този съвет. Той с задължителни насоки ли ще излиза, с препоръки ли, с тълкователни решения ли? Нищо все още не знаем. И ние, разбира се, напълно разбираме, че потребителят може само да спечели от едно търговско споразумение. По-низки цени, повече избор, повече новаторство, по-високо качество. Но сътрудничеството между регулиращите органи само по себе си не може да допринесе тази полза. Това трябва да се превърне в подобрена пазарна конюнктура. Как? Как ще стане? Тези 545 евро, казват, е, е, ще е, допринесе това споразумение на всяко домакинство. Къде да сме сигурни, че автомобилостроенето, например, е, ще предаде нататък по веригата до крайния потребител намалената себестойност? Далеч не е сигурно. И опитът ни е, учи, е, че либерализацията не води автоматично до полза за потребителите. Е добре, в това търговско споразумение ще има ли структура, ще има ли някакъв ред, е, за предотвратяване на злоупотребите с монополно положение? Ще има ли някаква е, двустранна администрация за борба с монопола? По-нататък, е, на, на теория и наивно погледната, ако щете, можем да кажем, че преградите за търговията от немитнически характер могат да бъдат премахнати по линия на общия стандарт или на съвместими стандарти. Например, Съединените щати имат далеч по-добър стандарт за предотвратяване на листерият в хранителните продукти. Ние пък имаме по-добри стандарти по отношение на салмонелата. Значи можем да се получим едни от други. Това, което чуваме обаче най-вече от САЩ, сега, в Европа нещо не са особено склонни да си казват мнението. Остава се впечатлението, поне от, от САЩ, че става дума за дерегулиране макар и да е политически некоректно да се говори по този начин. Ние, потребителските организации, смятаме, че е на лице особен риск от отслабване на потребителската защита. Било тя от гледна точка на общественото здраве, било тя от гледна точка на издръжката на живот комисаря, член на Европейската комисия Дегух, твърди, че няма да се прави компромис с законодателството в областта на безопасността на хранителните продукти и той е, дава пример с хормоните и ГМО. Това, това е, разбира се, е, не ще е и дума. Но комисаря Дегух не казва, например, че ще се забрани в Европа вноса на пилешко месо от САЩ, замърсено с хлор понеже в Съединените щати няма забрана за е, дезинфекцирането на птичето месо е, с хлорен разтвор. Е, някой ще се погрижи ли за това? Да, да, да не допусне подобен внос. Да, разбира се, прозрачността при това е от съществено значение. Комисията, европейската, има е, монополни правомощия на преговарящ. Поначало Европейският парламент бе поставен на, на втори план. Сега нещата сякаш се променят и ние определено очакваме и следващия си състав Европейския парламент да запази активната си позиция. Що се отнася до връзките с заинтересованите страни, определено, да, може, може да се каже, че има активизиране от страна на преговарящите в това отношение. Има, има обществено допитване, създадена е консултативна група по търговско-инвестиционното споразумение. Но това са все още според нас плахи стъпки, макар и в правилната посока. Аз съм член, наред с други, на, на консултативната група и, и знам, че е, е, едва, едва започваме е, и, и, и, и някак си се протака работата. Освен това е много важно да се е, е, има е, предвид, че резултатите най-вече са мерило за успеха. И в Съединените щати е, е, се казва, че за да спечели е, споразумението, трябва да се освободи от някои воденични камъни на шията си. И сега, какво ще кажем за стандартизацията или постигането на съвместимост не само на крайния резултат, но и на процеса. Да вземем е, в Европа има независими ветеринарни инспектори, които осъществяват санитарния контрол върху хранителните продукти. В Съединените щати е, този контрол е частен. Нали? Ето, ето, трябва да видим доколко е възможно да се търси взаимно признаване. Ако се сбърка в това отношение, отрицателният ефект върху потребителя може да е двояк. В краткосрочен план, ако се окаже, например, че европейската система дава по-високи гаранции, европейският потребител ще е, види в супермаркета е, продукт, който не, очаква, не отговаря на неговите законни очаквания. Защото той ще отговаря само на американското законодателство и едва ли продуктът ще бъде етикетиран за несъвместимост с европейското законодателство. И в крайна сметка, това е напълно разбираемо, европейският е, хранително-вкусов отрасъл ще почне да упражнява натиск върху е, европейския законодател да понижи изискванията приложими за него, за да може да се справи с конкуренцията от страна на САЩ. Значи в края на краищата е, ще се по, по дрони е, постигнатото в Европейския съюз. Освен това, е, е, и е, е, провокационно казано, да, е, европейските представители казват, че европейските правила няма да се променят, но от това не следва, че продукти от внос, които не отговарят на европейското законодателство, няма да бъдат допуснати на европейския пазар. Нали? това определено е сериозно и, и е, на това трябва да се попречи. И накрая, разбира се, ние имаме сериозни възражения срещу редата на инвестиционните отношения, но това е друга, друга тема сама по себе си. Благодаря. Така. Сега е, записали се за изказване са. Четирима колеги, някой друг ако желае. А, а има и други, не членове на комисията, които е, желаят да, да се изкажат, но, но понеже започнахме късничко, а, а добре беше да дадем повече време за изказване на нашите участници в преговорите. Та, не знам дали ще ни остане време за въпроси от, от, от публиката, от аудиторията. Нека сега да чуем колегите членове на, на комисията с а, конкретно адресирани въпроси, моля. Госпожа Вайлер. Да, ще бъда кратка. имам един коментар просто някои от докладчиците е, призоваха Европейският парламент да, да упражнява контрол. Е, нека кажа, че Европейският парламент не просто контролира, той взема решения, той гласува. И ако Европейският парламент не е удовлетворен от резултата, той няма да го приеме той няма да отстъпи под натиск. Например, тук се говори за постигане на някакво споразумение до края на годината. Това е абсолютно иллюзорно. Не, бива да се прибързва. И, и не само в Германия, след германското обществено мнение, но, но въобще в европейското обществено мнение, мнение е, се шири безпокойство за качеството и безопасността на, на селскостопанската продукция, на, на хранителните продукти. и после самия промишлен отрасъл, автомобилостроенето да, да, да вземем, е, е заинтересован от премахването на, на дублирането. Но, но аз бих искал да попитам тук представителя на автомобилната промишленост. Той казва, китайското законодателство ще изпревари европейското. Ще се движи по-бързо и ако не постигнем споразумение с американците, е, бихме изостанали още повече. Не смятате ли, че би трябвало да се споразумеем и с Китай? Госпожа Тайлер. Благодаря, господин председател. Към последната ни докладчица няколко въпроса. Казвате, че нямате достъп до документите. Ние имаме, а вие нямате. Това, това е нещо особено важно е, за прозрачността. После вие казахте за връзките с парламент. Е, е, водят се какви ли не разговори, има, има среща, има изслушвания. Е, е, просто се чудя, е, Европейският парламент добре ли разпространява информация за собствената си работа? Вие какво бихте ни препоръчала? Госпожа Рюле. Благодаря. Аз бих искала да кажа няколко думи за прозрачността, понеже тук се получава едно противоречие по определението. Нали, казвате за прозрачността, е, но пък нямате <laughs> средствата за тази прозрачност. Няма, няма ги документите. Е, всъщност не е ясно е, какво се решава това. Не може да се нарече прозрачност. Освен това, е, е, трябва да има информация за самия предмет на преговорите. Е, дали се спазва принципа на субсидиарност, например. И ми се ще да, да науча по, по-подробно а, какво възнамерявате да направите, а, за какво ще се договаря с американската страна в областта на автомобилостроенето. И ако, ако вземем строителния отрасъл, например, доколкото съм осведомена, европейските стандарти не съвпадат с американските. И ако няма взаимно признаване, ако няма съвместимост, всъщност възниква, възниква проблем. Е, ще се е, даде предпочитание фактически на едни стандарти, на практика, за сметка на други, били то американските или европейските. Благодаря. Мисля, че е, дребното камъче накрая ще се окаже решаващо. Аз съм съгласна, че е сериозен потенциалът от такова партньорство за, за големите промишлени предприятия, пък и за малките и средните. От, от премахването на, на тези противоречия, на тази несъвместимост. Но наистина, е, детайлите са важни тук. И е иллюзия, съгласна съм с казаното от госпожа Вайлер, че тутък си ще, ще се получи желаният резултат. Всъщност черно на бяло още нищо няма. Да, да, да видим, да, да, да преценим предимствата и недостатъците, цената на компромиса. Така че трябва да се има предвид, че, че тази, тази материя е, иска детайлен анализ. И това, разбира се, отнема време. Парламентът също държи на прозрачност, е, също държи на това да, да бъде привлечен по-активно. Е, И, и, и нашият коментар не би трябвало да се свежда само до принципите. Ако се стигне в края на кращата до първи проект на самия текст, надявам се да ни се даде достатъчно време да дискутираме. Не, не би било добре да ни поставят пред свършен факт. Е, по отношение на акта, спомняте си, по, за, за авторските права, по отношение на SWIFT, е, също системата за банкови преводи с американската страна, имахме достатъчно време и, и това, впрочем, е, бе от значение за постигането на добрия резултат. Да. Не знам, не знам нашите експерти какво биха могли да кажат по последните коментари, но ние определено ще сведем всичко до знанието на нашите представители в преговорите. И а, бих искал да се възползвам от прерогативата на председател а, да, да задам а, също един малък въпрос. Е, регулирането на, на автомобилната промишленост вече е обект на световен съвет под егидата на, на ОНЕ, който заседава в Женева. И е, ми да получи известни уверения, че ще се търси координация, съгласуване между е, е, практиката на, на различните стандартизационни органи. Е, а казаното от господин Сатяго е, бе много интересно, много показателно, в смисъл, че международните стандарти, е, ИСО, женевските стандарти, така да ги наречем, по-настоящем не са широко прияти в САЩ. Така че тук става въпрос за фундаментални различия, които следва да бъдат преодолени. И разбира се, в рамките на стандартизационния процес, ние, европейска страна, винаги сме настоявали, прочим и нашата комисия, да бъдат привлечени отрано потребителите. Та, да, да, може би да, да дадем първо думата на, на госпожа Сантяго, тъй като дълго време някак си я държахме в изолация. Благодаря, господин председател. Има две забележки, които трябва да направя. Ние казахме, че бихме искали споразумението АНСИ да бъде под подписано преди края на 2014 година. Не става дума за договора, става дума за споразумението. И това е особено важно, защото споразумението е анси, е рамково споразумение. А, става дума за... А, те, не, те не разработват стандарти, ние разработваме стандартите. А, така че необходимо е сътрудничество в областта на изготвянето на, изготвянето на стандартите и за това е необходимо рамково споразумение, да можем а, да О, имаме стандарти, които улесняват търговията. Това първо. А второ, то е свързано с вашият въпрос. Защото е политика на Сенелек да не започва двустранни споразумения, двустранни разговори за стандартите. Защото според нас много е важно да се водят преговори, които да са възможно най-широки, които да включват всички заинтересовани страни. А може би времето за разработването на тези стандарти би било по-продължително, но накрая ще стигнем до много по-добро раз, взаимно разбиране ние ще сме сигурни, че процесите, надлежните процеси, които трябва да бъдат следвани, ще бъдат наистина следвани. Благодаря. Ще отговоря на английски. По отношение на растежът в Китай, е, той не трябва да се разглежда като някаква заплаха. Но разбира се, би било идеално да се произвеждат автомобили, които са регистрирани някъде и могат да бъдат регистрирани и одобрени навсякъде в света. Тоест, ако имаме споразумение с Китай, да може да се регистрират китайските автомобили в Европа. По-трудно би било подобно споразумение да се постигне с САЩ. Защото ако ще обсъждаме споразумение за свободна търговия с САЩ, това ще даде възможност за глобална стандартизация. Стандартизация, стандартизация в рамките на целия свят и ще бъде важен сигнал е, за целия свят. Второ, въпросът ви във връзка с Женева. Разбира се, ако страните се придържат към споразуменията, постигнати в, в а, Женева 58 година, 98 година бяха постигнати спортовни споразумения. Това би било добре за промишлеността. Но не е така. Дори в САЩ не се придържат към някои от пунктовете, по които бе постигнато споразумение в Женева. Тоест, ако нашите преговори приключат с успех, това ще помогне да се изпълняват и споразумението от Женева. И накрая става дума. Какви са разликите между по-старите автомобили в Европа и в САЩ. Дали това е свързано с много големи разходи? Примерно, трябва ли да се сгъват страничните огледала? В САЩ това не е необходимо, в Европа е изискване. Същото се отнася и до мигачите. Дали са, са червени мигачите или жълти мигачи. Като се имат предвид всички технически промени, които трябва да се направят, за да може да продадете една кола, произведена в Европа, в САЩ, се оказва, че трябва да се вложат много пари, средства, които могат да бъдат спестени. Именно за тези технически проблеми става въпрос. Благодаря. Когато говорим за прозрачността и ролята на парламента, Игнат Морера най-добре знае, познава този въпрос. Но мисля, че парламента трябва да бъде достатъчно амбициозен в своите изисквания. Защото едно, това споразумение може да промени насоката на законодателство, което се приема по демократичен път от Европейския парламент. Затова няма причина то да не бъде разглеждано от Европейския парламент. Понякога се питаме от тези, които преговарят, защо не ни оповестяват текстовете, те казват, ами такава е, такава е практиката. Не става, разбира се, всеки ден да се качват онлайн на темите, по които се преговаря, а, но не е възможно и не бива да не се споделят с законодателите въпросите, които са обсъждани. И мисля, че това е изискване, на което парламента трябва по-твърдо да настоява. защото сегашният начин на работа съвсем не е демократичен. Защо този начин на работа трябва да бъде различен от други подобни преговори? Благодаря. Аз съм председателствал не един триалог. И трябва да кажа, че за нас също е проблем да получим достатъчно прозрачна информация от съвета. Но би било интересно да знаем каква е практиката в органите, които се занимават с проблемите на стандартите и стандартизацията. Ще очакваме да видим как ще се развият нещата в тази област. И сега минаваме към последната част от нашето изслушване. Та се отнася до обществените поръчки. Е, ще чуем двама експерти, и ще имате възможност да им зададете въпроси след това. Обсъдих въпросът. Ще, може би ще може да дадем малко повече време, отдели малко повече време за това изслушване, до към 6 часа, а заседанието ни трябва да приключи в 6 и половина. И така, с за мен е удоволствие да приветствам Том Дженкинс. За първи път, откак съм председател на тази комисия, той е тук. Той е специалист по международни пазари и е, синдикалното движение. И той е, е съветник на генералния секретар на Европейската федерация на профсъюзите. А имаме тук и Хенрик Бужва, който е заместник председател който отговаря по европейските въпроси в кампанията, компанията General Electric. Но също е, че председател на Американската търговска палата и специално отговаря за отношенията с Европейския съюз. Значи с голяма радост му казвам добре дошъл и на него. Ще започнем с Том Дженкинс, който ще говори 10 минути. Благодаря. Не мисля, че трябва а, да представям а, а, профсъюзния конгрес. А, ако не съществува, не съществува вече а, така нареченият трансатлантически диалог, а, той бе изтрит, остана в историята по а, а, решение на президентът Буш. А, друго, което искам да кажа а, за профсъюзния конгрес, така наречения TUC, а, ние, наши членове са европейските профсъюзни федерации, организирани на ниво на, на ниво а, на промишлен, различните промишлености. А тези европейски профсъюзни федерации често биват забравени. И затова ние настояваме за участието на секторните, отрасловите организации, особено в социалния диалог, който се води с и е организиран от Генерална дирекция за етос. Мисля, че и по отношение на прозрачност и по отношение на активното участие в процеса, това е много важно, защото именно тези неща в момента липсват. Ние участваме в редица обсъждания, участваме като консултанти на съвета по трансатлантически въпроси. Но занимаваме се много активно с въпроса за обществените поръчки. И за нас въпросът за обществените поръчки е преди всичко един деликатен въпрос на вътрешната търговска и политика, дори в интегрираният вътрешен, единен вътрешен пазар. Защото Струва се да се каже, че едно от нещата, което мога да кажа в отговор на това, което каза Игнацио по-рано, дали, дали можем да слеземе на подфедерално ниво при организирането на обществените поръчки и въпросът след това беше забравен. Но трябва да кажа, че за нас няма никакво съмнение, че а, а, трансатлантическото търговско-економическо споразумение до известен степен ще подрони а, европейското законодателство. Това особено въжи, за, примерно, за услугите, свързани с водата. Игнасио каза, че водата ще бъде изключена от приложното поле на това споразумение. Местните власти трябва да могат да използват и социални и екологични критерии, когато използват обществените средства за економическото развитие на своите райони. Ние приветстваме новата директива за обществените поръчки, прията на 15 януари от парламента, като стъпка, която ще даде възможност да се използват разумно и ефективно парите на данокоплатеца. Смятаме, че трябва да се вземат предвид най-добрите елементи на тая директива, е включително възможността на публичните органи да предоставят услуги. Това в никакъв случай не трябва да бъде препятствие за по-нататъчни те усилия да се придаде социално измерение на обществените поръчки. И това в никакъв случай не противоречи на усилията ни за устойчиво горско стопанство и така нататък. Очевидно е, че това са неща, на които настояваме. И едно, е едно от социалните искания, на които настояваме както ние, така американските ни колеги, е а, а, примерно а, необходимостта да се отказва купуването на стоки, произведени а, в, при абсолютно неприемливи условия в трети страни използването на труда на членовете на профсъюзите и съблюдаването на техните права. Всичко това са неща, на които аз не един път съм настоявал. Публичните услуги не трябва а, да бъдат обхванати от преговорите с американците, а, както трябва да бъдат изключени и услугите свързани с водата. Обаче част от образование, например, не се изключва от тези преговори. Като се има предвид, че става дума за нещо, което е така, една от отрицателните страни на тези разговори. Е, и питам се, защо комисията не ни запознае с отрицателните е, страни на е, тази част от разговорите. Качеството на, услугите е много важен фактор. Трябва да се прилагат критериите за економически, най-големите економически предимства. Трябва също така да има и гаранции, че всеки търг, печели, печели, печели, спечелите търга трябва да се оценяват не само по економически, но и по социални критерии. Разбира се, подотчетността и прозрачността са също така много важни. Въпроса за търговската тайна също не трябва да се подценява, трябва да бъде обсъден Необходими са консултации и е, информация, която да се предоставя на работниците, когато е, се е променил собственика. И това е въпрос, който трябва също да бъде включен в преговорите, е, когато в частта им за обществените поръчки. Трябва също така 98-ми член да се вземе предвид, който се отнася за публичните поръчки и договорите. Разбираме, че много страни членки не са ратифицирали 98-та конвенция. САЩ не са ратифицирали конвенция 98, но те не са ратифицирали почти никой международен договор, но а, необходимо е този въпрос да бъде включен при обсъждането на главата за обществените поръчки. Доста бързах и мисля, че ще свърша преди определеното ми време. Надявам се, че не съм говорил прекалено бързо. Важно е в договорите да се включват клаузи, които да гарантират работно време и заплащане на работниците, което е най-малкото равно, еднакво с това прието в а, другата страна, а също така да се прилагат а, достатъчно взискателни стандарти а, и критерии. Това е нещо, което е включено в Конвенция 98. Господин председател, смятаме, че търговско-инвестиционното споразумение, може да направи много повече, да отиде по-далеч от 98 конвенция, особено когато става дума за обществените поръчки. Въпросът за подиспълнителите също е особено важен. Тук влиза и въпроса за здравословните и безопасни условия на труд и за отговорността солидарна и индивидуална в това отношение. Остават ми 30 секунди, господин председател, и ще кажа накрая, че смятам, че е, търговско-економическо споразумение може фактически да създаде критерии, които да бъдат за пример някои е, от е, е, споразуменията, които ще сключим с Съединените щати, могат и трябва да бъдат на по-добро ниво от споразуменията, които имаме в момента с други страни, например с Русия. Тоест трябва да взимаме предвид винаги най-доброто, което е постигнато и да се сравняваме, равняваме по него, а не а, по минималното. господин Енрик Буржуа. Аз съм представител на Американската търговска палата а, и ние сме организация, която представлява американски търговски дружества, които търгуват а, или работят в и с Европа. Имаме различни, различни различен обем сме представени в Европа. Съществуваме вече от 50 години. А, това няма особено голямо значение но много от нашите членове инвестират и работят в Европа от най-малкото 50 години. Ето виждате, тук е нашите членове, ние включваме е, различни отрасли на американската економика, химическата промишленост, хранителната промишленост, информационните технологии, транспорта и така нататък. В краткото си изказване искам да се спра само на най-важното, като се има предвид, че много от въпросите бяха вече разгледани и говорилите до сега. Тоест ще бъда кратък. Но нещо, което е според мен особено важно е да кажа, че Европейския съюз е нашия най-голям търговски партньор. Инвестициите на Съединените щати в Европа са 16 пъти по-големи, отколкото инвестициите ни в, в Русия и Китай взети заедно. Тоест Европейския съюз е най-големият наш търговски партньор. Мисля, че това е важно да бъде посочено, защото до толкова, доколкото ще бъде включено споразумение за търговия и инвестиции, това ще бъде много важен прецедент за бъдещи двустранни търговски и инвестиционни споразумения. Американските търговски дружества за тях работят около 4,5 милиона в Европа. Това е изследване на университета Джон Хопкинс. И накрая трябва да кажа, че макар и нашите търговски отношения да са много важни и а, големи по обем и обхват, значението на САЩ, мястото на САЩ и Европейският а, съюз в, европейски, в световен план а, намалява. Това се отнася както по а, брутният продукт, брутният продукт, така и по отношение на инвестициите. Частните инвестиции обаче в Европа са все още значително под нивото, което съществуваше преди 2008 година. И това е необходимо да се а, отбележи. Сега нещо за вътрешната непротиворечивост и последователността на а, а, регулирането, което е свързано с обществените поръчки, което е, не е, разбира се, главното, на което се спирам. Е, мисля, че има една уникална възможност да създадем институция, орган, който ще ни помогне да преодолеем ненужните различия между изискванията в САЩ и в Европа. И това е едно от главните неща, които искам да подчертая различията в режима на регулирането между САЩ и Европа, ненужните различия са е, нещо, което може да бъде преодоляно. Много колеги, които работят в областта на частният бизнес, смятат, че тук не става дума за дерегулиране, не става дума нито за намаляване, нито за увеличаване на нормите, на изискванията към е, е, процеса на регулирането. Не става дума да хармонизираме, да уеднаквим политическият избор, през който сме изпратени. Нито пък да налагаме американските норми на европейските граждани и заинтересовани страни. Става дума да се приеме ниво на защита на потребителите, което да е сходно от двете страни на Атлантическия океан. А, искам да ви уверя, че в много области нивото на защита от вечера на Атлантика наистина е изходно и това не е удивително, тъй като Европа и Америка споделят редица ценности, има значително ниво на прозрачност по отношение на тези норми и не, не е за очудване, че, както казах, че в много области вече тези норми са сходни, т.е. трябва да уточним кои са тези области, където нивото на защита е сходно и да видим какви са разликите в начина по който а, тази защита на потребителя се прилага. И това е най-важното в сътрудничеството между органите, които регулират промишлеността. Става дума за сертификацията, разрешаването, лицензите, техническите спецификации, всички други процедури, като например нещо, което е много добре успяхме да направим, примерно споразумението за сътрудничество по регулирането на безопасността в гражданското въздухоплаване. Когато федералните, федералният орган по гражданското въздухоплаване одобрява един самолет, а, а, е, европейски, той се признава в Съединените, той одобрение се признава в Съединените щати, ето такъв вид сътрудничество а, е, трябва да насърчаваме. А, е, защото различията струват скъпо и, и трябва да дадем възможност за по-бързо въвеждане на най-високите постижения в, в техниката. Значи става дума за а, когато става дума за сложни, е, свързани с опасности е, продукти, като примерно самолетите, този процес е много сложен, е, но щом там сме успели да го направим, ще може да го направим и другаде. Примерно разрешенията за пускане на пазара, сертифицирането. Там има различия поради така, традиционния начин, по който се постъпва в Европа и в САЩ. Но в никакъв случай не трябва, не трябва да даваме на свобода на търговският национализъм или за опитите да се защитат собствените продукти от конкуренция. Защото в световния пазар Онези, които участват в широка конкуренция в целия свят, са по-конкурентоспособни, по-бързо изваждат производството си на пазара и в крайна сметка са от полза за потребителите, защото им предлагат по-качествени стоки. Тоест, това, което спечелят търговските дружества и производителите от свободната конкуренция бързо стига и до потребители. Това първо. Второ, като се има предвид сложността на економиките на Европа и на САЩ, като се има предвид колко различни норми за регулиране, е, разрешения и така нататък съществуват, единственият начин наша дейност да успее да се създаде механизъм, който да бъде под политически надзор, който да приеме принципи за регулиране и най-добри практики, които да се развиват в зависимост от техните резултати. Само по този начин може да постигнем конвергенцията, която трябва да постигнем в разумни срокове. Само ако имаме е, механизъм, който се занимава с решаване на тези въпроси, можем да постигнем това. Ще спомена фактът, че от двете страни на Атлантическия океан регулиращите органи могат да анализират правилата, за да видят дали те дават сходни резултати, еквивалентни резултати. И, е, само по този начин можем да е, гарантираме взаимното признаване. И, а именно това е пътят напред и това е и подходът, който застъпва Европейската комисия, е, по-специално в главата за финансови услуги. И другия въпрос, който искам накратко да спомена във връзка с вътрешния пазар, се каже, че търговското и економическо сътрудничество дава възможност за един по-обхватен и по-богат пазар, супер пазар бих казал, Очевидно това ще помогне за растежа, ще намали пречките пред търговията и необходимо е САЩ да направят по-нататъчни кратки, крачки към за взаимно признаване, за по-нататъчна конвергенция, за да може в край на краищата да стигнем до единни изисквания, единни критерии и избегнем раздробеността на изискванията на органите, които регулират този процес. Когато нещо е прието в Европа, то би трябвало да бъде прието. Съжалявам, трябваше да кажа нещо повече за обществените поръчки, но е, ще кажа само, че ние сме дълбоко убедени, че всички пречки, всички ограничения трябва да бъдат премахнати и в САЩ, и в Европа. Това, което правим в СЕТА, е добър пример. В Европа, разбира се, трябва да се каже, че също съществуват пречки за европейските фирми, които участват в конкурсите за европейски обществени поръчки. Трябва да вземем предвид реалното положение на пазара, а новата директива, новата директива е, може да се каже всичко най-хубаво за нея, но ще спра до тук, е, тъй като времето ми приключи, няма да се спирам на нея. Благодаря, надхвърлихте времето, а сега благодаря и на двама ви. Засегнахме по-широк спектър от въпроси, не само обществени поръчки, а но обществените поръчки пък от своя страна също ги засегнахме и по-рано. И така, а госпожа Руле е по обществените поръчки, кой друг иска да вземе думата? Госпожа Вайлер си тръгна, госпожа Руле, заповядайте. Äh, благодаря. Един кратък въпрос имам към американския ни гост. Какви са фактическите ограничения от европейска страна? Къде, къде точно ги намирате? После по въпроса за отрицателните и положителните списъци. Е, това е въпрос, който особено много ме вълнува. Ето какъв е проблемът. Ако ползваме отрицателните отрицателни списъци, те трябва да се, те трябва да са определени много, много внимателно и точно. Ако списъкът е положителен, нещата са ясни. Това, което е в списъка, към него се прилага дадена норма. Но при отрицателните списъци нещата не стоят толкова ясно. Кой, кой ще ги определя? Следващия оратор. Благодаря, е, господин е, председател. Искам е, да засегна въпроса за обществените поръчки и аз. Колкото повече се говори, толкова повече става ясно в тая комисия, че трябва да се определи ролята на, на разпределението на отговорностите, как, на разпределението на ролите, как точно ще се определя и как, какво ще бъде разпределението по отделни отрасли и разделението на ролите и там. А мисля, че, че е, това трябва да се разисква, разисква много обстойно е, на заседание на тази комисия, защото тук има най-много е, специалисти. А понеже искам да дам възможност и на господин Морейра да, да каже нещо по въпросите, които засегнахме, ще дам думата на господата Дженкинс и Буржуа. Да, госпожа Сантьяго, добре, заповядайте. Ако искате, първо вие вземете думата. Аз това, което аз ще кажа, не е свързано с обществените поръчки. Въпрос към един от ораторите. Може ли? Да. А, бих искал да, да свържем последното изложение с това, което каза Моник. Говорихте за регулаторна конвергентност. Аз съм съгласна с Моник по отношение на това, че в преговорите и разискванията трябва да се вземат предвид процесите. Аз знам, че в САЩ се разработват стандарти в рамките на средно 2 месеца и нито, нито едно от исканията на потребителите е, е, не е взето предвид. Изцяло почива на интересите на, на промишлеността разработването на стандарти. А пък ние в Европа се опитваме да отразим всички гледни точки и затова отнема по-дълго време. Та, ще ми се да, да разбера как Американската търговска камера гледа на този процес. Не само на резултатите, които постигате при нас за приобщаването на максимално глед... максимален брой гледни точки от голямо значение за успеха, който постигаме. Добре, айде първо Том Джен... Дженкинс да отговори, ако не възразявате. Още въпроси. Два въпроса имам аз. Първо по отношение на положител... по отношение на положителните и отрицателните въпроси. Ние се противопоставяме на, на тази идея за отрицателните списъци. Аз, доколкото знам, и парламентът също е против. Не знам как се е стигнало до тук. Нещата са доста объркващи, объркващи защото комисията казва, че елементите, които са необходими, се отразяват в положителни списъци. Да, но по отношение на реалните ангажименти, които ще се е, поемат, е, вие очаквате да се приемат отрицателни списъци. Аз не съм специалист в тази област, е, но, но, но определено ще е по-лесно да ползваме положителни списъци, така че да е ясно какво, за какво се говори, за да не може да се програ... прокрадват някакси нови, нови елементи и, и позиции в тези списъци. по въпроса за това как... По въпроса по другия въпрос, който беше насочен а, към мен, а, партньорството, търговското партньорство отразява почти всички възможни елементи на търговията. Но какъвто и подход да възприемате в парламента, трябва, трябва да разгледате отделно отделните отрасли. Аз с е, колеги говорих от е, Федерацията на, на наетите в областта на транспорта преди няколко дена. И обсъдихме отново е, липсата на уеднаквеност, така че комисията ви по транспорта би могла да се, да се занимава и с това. Има много хоризонтални така наречени въпроси, по които много хора изразяват тревога. Може би вашата комисия би могла да се, да се занимае с това. Не знам, не знам по какъв начин обаче е разпределено това при вас в парламента по ресори в комисиите. Но за да се, за да се реши този въпрос, да мине през вашия парламент, е, са необходими добри депутати. Надявам се те да останат тук и след изборите. Председателя, а, ако може да посочите кои са добрите, това ще е полезно. И нашите зрители и слушатели по интернет също ще е, се радват да чуят отговор на този въпрос. Хендрик. Благодаря сега за ограниченията. Защо споменах този въпрос за европейските ограничения? Ето защо го казах. Европейския съюз е въвел изключение за правило, което изключва европейски фирми от услуги на ниво по-низко от централното. Това въжи и за комуналните услуги сектора на комуналните услуги, с изключение на електроснабдяването. И така, по, о, о, по правилата на СТО е незаконно, така да се каже, да се, изключва, да се изключват американски фирми от ниво по-низко от централната Сега, аз не съм намерил нито един реален пример на такова изключване от процес на възлагане на поръчка това са неща, които съществуват на хартия, но в действителност не се е прилагат. Аз не казвам, че никога не се е прилагало това правило, просто не съм, не съм успял да намеря пример за това. Мисълта ми беше, че преговарящите трябва да се съсредоточат върху значението на отделните сектори. Ако се намери пример на, на изключване от търг, е, е, не даване право на участие на американски е, участник в даден търг, това трябва да се разгледа и да се вземе предвид от преговарящите. Това е което исках да кажа, затова го казах. Сега по отношение на отрицателните и положителните списъци, а, мисля, че и двата инструмента могат да бъдат потенциално опасни. Зависи от това какво съдържат има, списък, има случаи, когато отрицателният списък може да, да действа ефективно, а има и такива, когато положителните списъци са по-полезни. Така че не мога да кажа в най-общ план дали е по-добре да се ползват положителни или отрицателни списъци. И по последния въпрос. А, това, което първо трябва да осигурим, е, е общи стандарти, които да дадат възможност за конкуренция. Ако няма стандарти, тогава Няма как, няма как електромерите и газомерите, които се произвеждат в САЩ, да се конкурират с европейските и, и обратното. И топломерите. Ам... И е, това, това е, е първата стъпка в, е, в този сектор трябва да се стигне до общи спецификации, до измервателни устройства. Например, това е пример. А, и естествено, всеки правен ред трябва да си следва собствените процедури, така, щото да осигури достъп на, на, на, на, на, на, на всички а, заинтересовани страни а, в процеса на изготвяне на спецификациите. Естествено, трябва да се прецени дали правилата водят до сходни, съпоставими резултати. Ако това е така, аз не виждам защо двете страни да не си дадат е, взаимно признаване. Председателя. Благодаря. Нека да благодарим на петимата ни експерти сега. Още веднъж. Thank you. Uh, as you can see, there are, um, as Tom Jenkins pointed out, както посочи Том Дженкинс, това е много амбициозен политически е, проект. Е, е, радвам се, че успяхме да го разгледаме и че дадохме своя принос с това, че зададохме някои важни въпроси. Не сме успели да ги разрешим, разбира се. Това ще е в дневния ред на следващия състав на парламентарната комисия. Ще дам думата сега на Витал Морейра, който е председател на Комисията по международна търговия, който ще сподели своите заключителни бележки, а може би ще сподели и, и това какво той мисли по някои от въпросите, които до сега бяха повдигнати, например прозрачността. Благодаря, господин председател. Много се радвам а, а, да присъствам на вашето заседание. Аз приветствам тази инициатива, както и инициативите на други парламентарни комисии, които организираха изслушвания, семинари, изследвания, така, щото да се повиши осведомеността на парламента по тия преговори. Като председател на Инта, Комисията по международна търговия, както и докладчик по доклада на парламента относно тия преговори, трябва да кажа, че инициативите, които подемаме, са безпредседентни. Никога не сме се радвали на такова широко участие на множество парламентарни комисии по едно единствено споразумение за търговия, за свободна търговия. Сега, има три области, в които това споразумение може да има много явно въздействие върху вътрешния пазар. Първо, даването на достъп на американски компании до пазара на услуги и, и стоки. Но в крайна сметка за това става дума в това споразумение и в споразумение, изобщо в търговските споразумения. Даване на достъп до пазари. Така че, естествено, добре е да има повече конкуренция, по-низки цени. Крайни цени. Е, това е целта на всяко едно споразумение за свободна търговия. Смятам, че настоящото е особено амбициозно. Е, ако се предвижи споразумението, ще има повече американско присъствие на нашия вътрешен пазар. Второ, ще има отклоняване на стокообмена от вътрешния пазар към трансатлантическия пазар. Това е друго нещо, което се очаква като, като последица. Има изследвания, които посочват това. Ще има отклоняване на, на а, търговските потоци от вътрешния пазар, т.е. от пазарите на държавите членки и към обмен насочен към САЩ. Естествено, това, това е нещо, което настъпва като последствие при всички търговски споразумения. И, разбира се, обема на такава една промяна зависи от това до каква степен ще премахнем търговските бариери. Третото въздействие е свързано с регулирането, регулаторния въпрос. Трябва да правим разлика между съществуващата регулаторна рамка и агенции и, и, и е, системата, която ще е на лице в бъдеще. Има два теоретично възможни подхода. Е, от една страна могат да се уеднаквят нормите там, където те са различни, или от друга страна да се види е, до каква степен може да ползваме взаимното признаване. Аз не мисля, че първия подход е осъществим. Това означава двете страни да се споразумеят по нов набор от правила. Правилата да се е, подменят и в двете страни по споразумението. по нашето законодателство, търговските споразумения сами по себе си не могат да, да отменят или да променят регламентите на Европейския съюз. Но ако се окаже, че ще е необходимо хармонизиране на законодателство, това трябва да стане чрез законодателните инструменти на Съюза. А това не може да стане чрез самото споразумение. Има обаче място за взаимно признаване на международни стандарти и това може да бъде инструмент за уеднаквяване, за сближаване на нормите. но пълното еднаквяване на нормите означава да се подмени да нят системите в двете страни с една нова. Аз смятам, че взаимното признаване е, е по-вероятният и удобният инструмент за осигуряване на хармонизация. Така ще можем да, да признаваме американския стандарт, стига те да могат да призна, стига те да признаят и нашия. Ще има два стандарта. Това може да въжи за автомобили, например стига да се гарантира, че се осигуряват същите нива на безопасност. Естествено, можем да подходим и не чак толкова амбициозно. И да. да. А, сведем работата си до административното ниво, административния надзор, така да се каже. И така, по отношение на последния въпрос, мисля, че има, че има много какво но, да се свърши. Споразумението би означава, че в бъдеще трябва да избягваме създаването на нови различия между системите. Напротив, трябва да се опитваме да ги изближаваме по отношение на нормите, които те първо предстоят да се приемат. Естествено, това трябва да почива на, на оценки на, на въздействието на новите норми. Трябва да се прави оценка на въздействието върху трансатлантическия пазар. Така че двете законодателни системи да могат да вземат такива едни потенциални последствия предвид при създаването на нови законодателни актове. Това означава, че както тук, така и в Америка Процедурите за нормотворчество трябва да дадат възможност на заинтересованите страни да вземат участие в консултациите преди приемането на, на нормативни актове. Това е нещо, което се засегна при днешното разискване. Трябва да се види какво е нивото на участие на европейските и на американските е, е, заинтересовани страни. Трябва да се види до каква степен тук ще могат да вземат участие американски заинтересовани страни и обратното. такова едно регулаторно сближаване може да звучи много по-малко амбициозно, отколкото някои си го представят, но аз мисля, че има много място за, за сближаване, от което да спечелят нашите е, стопански сектори. И накрая две думи за прозрачността. Аз съм председател на комисията по външна търговия, както казах, също и докладчик по този доклад, така че би трябвало поне аз да знам какво става. Ще се опитам да прокарам граница между митовете и фактите. Първия мит е, че тайно се водят преговори по това споразумение. Всъщност фактът е, че никога не сме подхождали по-открито към никои преговори. Това няма нужда да го повтарям това. Никога не е имало по-прозрачно споразумение по отношение на преговорите, които се водят по него. Безпредседентни са мерките, които предприемаме, за да осигурим пълна прозрачност. И, и според мен те са много ползотворени тия стъпки. Естествено, че трябва още по-амбициозни да сме, но ако сравним преговорите по това споразумение с онези по акта, изобщо няма нищо общо. Второ, парламентът няма достъп до документи. Не е така. Фактът е, че имаме достъп до всички документи без нито едно изключение. Не говоря само за себе си като докладчик. Всичките докладчици в Сянка, всичките координатори в а, а, моята парламентарна комисия и до някъде всички председатели на комисии, които вземат някакво участие в този процес има достъп до документите, които могат да бъдат от интерес. Това въжи и за вас, господин председател на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. По вътрешните ни правила, само водещата комисия би трябвало да, да има достъп до документите. Само, че ние извоювахме сегашното положение. Убедихме комисията и другите заинтересовани парламентарни комисии е, да получат е, достъп до документите. Вчера ви изпратих е, едно съобщение, господин Харбър, за да ви информирам, че редица документи са наистина достъпни и, и за вас, не само за мен. Трябва ли по-амбициозно да подхождаме? Да. Борим се с комисията така, щото да убедим американската страна да споделя повече документи с повече заинтересовани страни. За сега не е особено успешно, защото а, а, има, извес, има известна съпротива а, от страна на американската страна а, за споделяне на техните документи. Защото ние не, не, не споделяме някои от своите, но всъщност ние споделяме с техните законодателни органи на нашите документи но в крайна сметка ще успеем да убедим американците, че това би било полезно за доверието в целия този процес. парламента, държавите, членки, комисията, всички трябва да имат достъп до американските документи. Но по отношение на европейските документи няма никакви изключения и това е безпредседентно. Безпредседентно и нивото на обществена а, осведоменост и достъпа, обществения достъп до документи. Естествено, че трябва да се стремим да постигнем още повече. До края трябва да се борим за максимално разпространяване на информацията. Но нека да не пренебрегваме това, което вече е свършено, за да се подобри положението в сравнение с това как са стояли нещата в миналото. Никога не съм подхождал много меко към комисията, към позицията на комисията по отношение на търговските споразумения. Винаги настоявам на това да се повиши максимално прозрачността. Благодаря. Председателя, благодаря ви, че взехте думата и че участвахте в нашето заседание. Да, определено много успешно си сътрудничихме. Благодаря ви е, за съдействието при изработването на днешната ни програма. Успяхме да, да осигурим участие и на двамата главни преговарящи. Мисля, че нивото на посещаемост на заседанието също бе безпредседентно. Успяхме да, да зачекнем най-важните въпроси, но отправната ни точка беше именно това, че това не е търговско споразумение, както, както предишните това е едно споразумение, което, което ще има въздействие върху по-стари споразумения. И също така ще има въздействие върху бъдещите споразумения. Ще, ще преначертая начина по който ще се изготвят споразумения в бъдеще. Много важно беше, че какво е въздействието на вътрешния пазар. не бива, не бива да изпускаме от поглед този елемент, този аспект и, и при новите предложения от страна на комисията. Какво можем да научим от по-добрите стандарти, тогава, когато те са по-добри от американска страна? Всичко това са много важни въпроси. И, и ние определено се стремим да постигнем смъкване на стандартите. Опитваме се да, да осигурим по-добра разбираемост на, на стандартите и по-добра защитеност на потребителите. Та, е, много вълнуващо е това, което предстои да се свърши по тия въпроси от следващия състав на парламентарната комисия. Надявам се, че е, колегите, от тези от вас, които останат като членове от нея, да дадат съществен принос в този процес. Благодаря още веднъж на всички, които взеха участие, на експертите. Обръщам се и към нашите зрители онлайн. Приветстваме и вашите коментари по електронен път. Приключваме с тази част, но имаме и други точки от дневния ред. Гостите могат да останат но ако не оставате, ако ще си тръгвате, моля максимално бързо да стане това, защото нямаме много време. Благодаря още веднъж. So, um, so can I, um... моля, моля ви, ако напускате залата, не смятате да останете за по-нататъчната ни работа, направете го и по-тихо, и по-бързо. Остават ни още законодателни въпроси. Аз е, благодаря и всеки случай на тези, които се озоваха на поканата, особено на, на различните на сдружения. Да, сега да ви съобщя, че протокола от последното заседание на 10 и 11 февруари е, е готов. До края на заседанието утре след обед е, ще се смятат, ще се смята за прият протокола, ако между време не постъпят възражения. Е, сега, минаваме към законодателна процедура по въпроса за взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничество между последните и комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси. Докладчикът Декампус е тук. Е, утре ще гласуваме в комисия. Докладчикът Ако не го сторят, Евро... Европейската е, комисия ще може да се позове всъщност на тяхното мълчаливо съгласие. Когато По-нататък става въпрос за защита на личните данни. Въпрос, на който особено значение отдават държавите членки в съвета, работещи по тази материя, както и, и колеги от различни политически групи. В тази е, връзка е постигнат компромис. Предвиждаме преглед е, след 10 години е, прилагане на, на уредбата по отношение на събирането на данни по стоковите потоци. Лека по лека е, ще бъдат обхванати различни сектори. Утре по-нататък. Вероятно от името на либералите господин Оли Шмид ще внесе устно изменение, е, което аз приемам. Е, но аз бих искал да обърна вниманието ви на това устно изменение, което предстои да бъде внесено. То не само сочи службите, е, които имат информационно значение, в него е, нещата са формулирани така, че посочените органи и институции всъщност не представят изчерпателен списък. Значи има възможност списъка да бъде удължаван. Това да го имате предвид. Накрая благодаря на всички, които ми съдействаха и, и, и лично на Ариана. Е. От комисията и Сатина от секретарята на социалисти и демократи за помощта, която ми оказаха. Е, бих искал също така да подчертая помощта, която ми оказа и Европейската комисия, в частност звената за борба с измамите и злоупотребите. Да, благодаря. Благодаря ви, Антонио. Господин Янакис, не, не е тук. Кого имаме там? Аз съм да се извиня от името на господин Занакис, който трябваше да хваща самолет. Може да остане само до 18 часа. Помоли ме да го уведомя, че комисията, Европейската комисия, т.е. официално ще отговори, ще даде своето мнение, но това ще стане утре. А сега да чуем докладчиците в сянка. Господин Рос най-напред. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик, уважаеми колеги. Без съмнение, сътрудничеството с докладчика и другите колеги докладчици в Сянка бе отлично. Преди две седмици приехме много добри компромисни изменения. Заложили сме известни гаранции за защита на личните данни постъпващи от доставчици на услуги от държавния и частния сектор, е, от една страна и базата данни от е, вноса и транзита. Фактически възпрепятствахме комисията, европейската, да, да осъществява пряк достъп до е, документацията на стопанските субекти. А миналата седмица уредихме въпроса и за експорта. Значи, какво повече да кажа? Благодаря ви и ще се видим утре по време на вота. Благодаря, госпожа Руле. Микрофон. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка. Особено на докладчика за това, че прие толкова много от предложените от нас изменения и допълнения в компромисните текстове. Все още имаме известни възражения във връзка с прилагането на законодателството очакваме създаването на указател за данните да се окаже далеч по-сложна и скъпа работа от съдение с това, което твърди комисията. В всеки случай ние признаваме е, положените тук усилия да се запази автономията на държавите членки. Освен това имаме едно компромисно решение по отношение на данните от износа, е, както и по отношение на пътния и въздушния транспорт. По тези линии би трябвало да, да, да се извършите първа анализ на въздействието. Освен това, подкрепям премахването на термина управление на риска от предложението и употребата на транзит на данни за нуждите на регламент. Общо заето, въпреки това, че остават някои резерви е, по отношение на това законодателство, е, смятам е, компромисните изменения известна степен все пак подобряват предложението на комисията. Благодаря. Да, имаме малко време, всички бяха критики, може би, ако комисията желая сега да коментира. Да извинявам се, аз не съм техническия експерт. Е, за съжаление, колегата трябваше да напусне е, поради това, че е, има насрочен полет. Да, добре, ясно е. Чухте. А, а, какво мога да кажа? Приветстваме това, че можехме да, да работим добро сътрудничество през цялото време с, с вашите докладчици. Благодаря. Антонио, имате ли е, какво да кажете за ключение? Явно отлично сте се справил е, с задачата да формирате компромисни изменения. Не, благодаря. Ние всички прилично поработихме. Не е най-доброто, което можеше да се очаква, но, но това може предвид обстоятелствата. Разбира се, Европейската комисия би, би желала да, да, да засили предложението и по отношение на данните от износа. Но, това определено бе компромис. Възприехме позицията на американската администрация в случая. И най-сетне постигнахме споразумение по отношение на, на преходния период, т.е. законодателството ще действа две години. Тогава ще се направи анализ и ще се види дали да бъдат включени данните и от износа. Разумно, както посочиха колегите в Сянка, разумен компромис и аз отново им благодаря за съдействието. Така, отлично. Благодаря. Ще се гласува утре по по този регламент. Да ви напомня, 16 часа след обед ще започне гласуването утре. Преди това ще имаме среща с господин Штойбер, председател на високопоставената група по административната тежест. Това ще бъде много интересно. Надявам се да сте тук в 15 за този разговор, господин Штойбер. А в 16 ще гласуваме последната точка от дневния ред за днес. Дискусия, размяна на мнения по е, началото на бюджетната процедура е, на Европейския съюз за 2015 година, общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015. Господин Декампус е пак е, нашия докладчик и докладчиците в сянка са тук, така че господин Декампус да ни запознае със своите идеи на за по-нататъчния път по бюджетната процедура 14-15. Благодаря, господин председател. Първо, защо съм докладчик по, по двата последни доклада на нашата комисия? Да ви кажа. Аз съм от страна винопроизводител – но и по нас грозето се прибира на два пъти. Първо истинската беритба, а след това остава баберката. И знаете, баберката не се ползва с кой знае каква почет. Ей, той името и така сочи. Та да, да, като остават бабриките, последните <laughs> наши доклади стигнаха и до мене като докладчик, но това не омалуважава значението на темата. И особено тук става въпрос за бюджета 2015 година. Процедурата междувременно бе изменена предвид това, че ще се произвеждат е, избори за Европейски парламент, е, ще има и нов състав на комисията е, през есента. Общо взето процедурата е ускорена. Бюджетната комисия иска нашето становище до 15 април тази година. Аз съм, значи, докладчик по становище, а водещия докладчик от бюджетната комисия ще използва нашето становище в рамките на триалога на тристранните разговори между институциите. На 6 март всъщност се проведе първата размяна на мнения. 20 пък е крайния срок е, за становища на докладчиците в Сянка е, към мен. 27 е, март е, ще бъде дискусия на, на комисията и на 10 април ще гласуваме нашето становище, становище което ще внесем до 15 на вниманието на бюджетна комисия. Шест са важните пунктове Значи първо политика за защита на потребителите. Е, това би трябвало да бъде един от приоритетите за финансовата година 2015. Бюджета трябва да го отразява. Второ, адекватно финансово обезпечаване е, на стратегията за разумен е, растеж в интерес на заетостта. На трето място, адекватно финансиране на реформата и до изграждането на единния пазар. На четвърто място финансиране на дейността на Митническия съюз и борбата с злоупотребите, измамите в защита на финансовите интереси и собствените приходоисточници на Съюза. Пето, достатъчно средства за системата Солвит за жалби на гражданите до европейските институции – Шесто, адекватно финансиране за програмата Козме, имайки предвид затрудненията, на които се натъкват малките и средните предприятия по-настоящем, предвид кризата от 2008 година насам. Ето, аз сега ще е, разпространя проекто съдържанието, проекто становището, което съм изготвил и ще очаквам е, вече мненията на колегите. Като започнахте да говорите за, за двете реколти а, е, на, на, на виното, си помислих, че смятате да приберете втората реколта след изборите. Ама явно не съм ви разбрал. Така, докладчица сянка. Господин председател, трябва да кажа, че аналогията с а, гроздовата реколта е вълнуващо. Аз всъщност не съм докладчика. Сянка говоря от името на господин Ван де Кампо. Всъщност ще прочета неговото становище. Както знаете, економиката постепенно излиза от кризата и е от е, съществено е, значение за това да се гарантира функционирането на вътрешния пазар. И господин Ванекамп, е, чието име се изказвам, смята, че основателно е, е наблюдението, че следва да запазим е, постигнатото в бюджета за 2014 година по отношение на иновациите и намаляването на административната тежест. Три са акцентите, според него. Първо, финансиране на инструментариума за управление на пазара. По-нататък е, финансово samym redukować obciążenia administracyjne dla tychże konsumentów i firm. Финансово обезпечаване на защитата на потребителите по линия на альтернативното разрешаване на спорове. Тук не без значение е въпроса за езиковия превод. Очаква се от 15-та до 20-та година средствата за този механизъм за альтернативно разрешаване на потребителски спорове да възлизат като финансиране необходимо на 8 милиона годишно. Колегата по-нататък благодари на докладчика за отличното сътрудничество, както и на, на колегите, други докладчици в сянка и смята, че като общ принцип бюджета за 2015 година трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да бъде адаптиран към работната програма на новия състав на Европейската комисия, е, който ще бъде подновен, знаете, след е, изборите за Европейски парламент през есента. Благодаря. Госпожа Люле. Микрофон, моля. Съгласна съм с повечето неща. Имам въпрос към госпожа Ханзлик обаче. За тези езикови преводи казвате. Нали, с... Точно да, за альтернативното за альтернативното разрешаване на спорове, за процедурата, за да е налична тя на всички езици. Нали, става въпрос за разрешаване на потребителски спорове по електронен път, нали, чрез интернет, чрез специална платформа и тя трябва да бъде на разположение на всички езици. Следващият докладчик Сянка отправната точка под, към, към европейския бюджет трябва да бъде такава. Всяко евро, което харчим, в край на кращата е от джоба на европейския данакоплатец. Следователно трябва да бъдем много предпазливи, когато призоваваме за каквото и да било увеличаване на средства. Лично аз съм против всяко такова увеличаване. Нали, като казваме, че искаме повече за Хикс, трябва да кажем, че по-малко ще се харчи за Y. Общо заето парламентът по традиция настоява за повече и повече пари за много и много хубави неща и никога е, не настоява за намаляване. Но в рамките на съществуващите бюджетни приходи, когато разходваме средства, би трябвало да се грижим за малките и средни предприятия и за финансово обезпечаване на тяхната роля за стимулиране на иновациите, растежа и заетостта. И в това отношение аз подкрепям средствата, които вече са определени за програмата Косме и Хоризонт 2020. Освен това, е, информационната система за вътрешния пазар е, трябва да се обезпечи финансово, както и Solvit и Your Europe, нашата Европа. Е, така че, господин председател, аз е, с интерес е, очаквам по си работа с колегите, за да внесем едно разумно становище на вниманието на бюджетната комисия. Благодаря. Благодаря. Значи ще имаме а, проекто а, писмо на 20, след това на 27 ще бъде срока за внасяне на изменения и след това през април ще гласуваме а, след, преди заключителния коктейл, а, който ще следва. Той ще има такъв заключителен а, а, коктейл след края на заседанието. Това е най-добрата, най-добрата новина. И така. Благодаря. Искате ли да кажете нещо в заключение, Антонио? Благодаря, господин председател. Само две думи да благодаря на колегите за направените предложения. Тези предложения съвпадат напълно с това, което предлагах и аз самия. Благодаря. Господин Вандеркап казва, че трябва да укрепим действието на идеята, че единният пазар е уникална възможност за излизане от кризата дава уникални възможности за излизане от кризата. И, е, и е, колегата Фокс също така посочи, че е, въпросът за иновациите е, не е достатъчно засегнат. Той беше имплицитно включен в моето изложение. Ще го направя изрично. Колкото до финансовите въпроси. Ще напомня, че е нашата възможност да се намесваме като комисия, а, когато става за изразходването на а, неизползваните фондове, нашата възможност не съществува. Не можем а, да използваме подобни средства. И следователно, ние няма, не може да сме отговорни за прахосничеството и разпиляването на средства, което може би а, ще бъде на лице. Когато говорим за а, хоризонта 2020, трябва самите членки да си спомнят, че не е възможно да се поемат ангажименти, ако не са изпълнени ангажиментите поети преди това. Затова за хоризонта 2020 година трябва да е, имаме гаранции, че натрупаният до сега дълг, до сега дълг трябва да бъде изплатен. Не мога да си представя, че ние, членовете на комисията, е, е, ще харчим кой знае колко пари, за да, да, да побанкротира комисията, бюджета на Европейската комисия. Good. Okay. Well, thank you very much for your... Благодаря. Благодаря много за работата ти. Очакваме да видим проекта. С това приключваме работата си за днес. Напомням, че няма да заседаваме утре. Заран ще имате възможност да свършите нещо друго. утре ще ви кажа за резултатите от пакета, гласуването по пакета, но утре в 3 часа ще заседаваме за среща с господин Стройба, след това ще гласуваме. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Желая ви приятна вечер.